Schönen guten Morgen. Добро утро. Моля всички да заемат местата си. Днес дневният ни ред е изключително натоварен и гъст. За това ще ви помоля да започнем на време или почти на време още в началото. Искам да се извиня от името на нашия председател Клаус Хайнер Лейне, който за съжаление не може да дойде. Преди да пристъпим към дневния ред, искам да припомня на всички да, да си вземат електронните карти, картите за гласуване. Днес преди самото гласуване ще направим проба, за да проверим кворума и след това ще ни трябват картите за самото гласуване. Има доста промени в дневния ред. Вчера не успяхме да обсъдим някои неща тъй като просто дискусиите бяха доста активни. И сега искам да ви съобщя кои са тези промени, за да ги знаете. Първо, днес в края на заседанието ще се занимаем с точки 10 на доклада на госпожа Викстрем който остана от вчера. След това 11 и 12 те също останаха от вчера. След това и 13 и 14 докладите на Алайош Месерош. Надявам се, че правилно произнесох името му. Председателката се поправя, тъй като се бях съсредоточила върху сутрешното кафе, сбърках 13 и 14 докладите на господин Месерош се отлагат. А, няма да ги обсъждаме днес. Благодаря на колегата Цвиевка, който ще ни представи резюме на трилога по, трилога по Брюксел 11. Това ще бъде след 12 та точка от дневния ред. Ако нямате възражения срещу тези допълнителни точки, които ще включим в днешния дневен ред, искам да ви разкажа за вчерашното заседание на координаторите. Имам някои съобщения за вас. Първо назначаването на докладчиците, респективно на авторите на становища за статута на Европейската фундация бях посочена аз Сега на английски ще казвам докладите. So, das wird mehr oder weniger im Това ще влезе в доклада за мониторинга и прилагането на правото на Европейския съюз. За това становище е номиниран господин Фос за защитата на данните в Европейския съюз. Следващият номиниран е а, господин, господин Стоянов и господин Ферони. Um, für... Господин Бартазар, Балтазаре е номиниран за обществените, Пункт за обществените поръчки. Освен това, ще съставим становище до председателя на Европейския парламент във връзка с запитване на ирландската лейбаристка партия. Поискано е такова, изработено е, извинете, такова становище и вчера ви е било предоставено под формата на писмо, днес ще гласуваме текста му. И още едно съобщение във връзка с споразумението АКТА, което породи вчера много сериозна дискусия. Днес, когато гласуваме останалите документи, ще гласуваме и дали становището за акта на госпожа Гало да се гласува или гласуването да се отложи за следващото заседание. Този, така, тази тема беше доста оспорвана, тъй че ще трябва да гласуваме. На заседанието на координаторите предвидихме и мини изслушване за обществените поръчки, което ще се проведе на следващото заседание на нашата комисия на 30 май. Изслушването ще бъде от 9 до 10 часа. Също така решихме да отправим устен въпрос към комисията, придружен от съответната резолюция във връзка с консултациите на комисията за бъдещето на европейското търгов... дружествено право. Също така за Групата за авторски права отново се събира, за да излезе с предложение за възлагане на а, проучване за СТОА във връзка с а, авторските права в интернет. Освен това, председателството ще се обърне с писмо до комисията ИМКО в връзка с член 50 становища. Също така обсъдихме с координаторите режима на гласуване, за да бъдем сигурни, че при всяко гласуване няма да има гласове в повече от съответните политически групи. Както ви казах в началото, преди да започнем същинското гласуване, ще направим пробно гласуване именно поради това. Колегата Виланд предложи да се разработи съответния софтуер, чрез който да може да се проверява в случай, че даден член на комисията не е тук, а вместо него за... гласува негов заместник. Той е софтуер, който да дава възможност за това. Така че ще отправим техническо запитване дали може да се инсталира такъв софтуер. Това бяха съобщенията от заседанието на координаторите, както виждате, доста бяха. А сега искам да премина към същинския дневен ред. Започваме с изслушване, тъй като графикът ни е доста сгъстен. Няма да губя време за уводни думи. Добре дошъл, дошла сред нас за нашето изслушване Добре дошли сред нас, извинете, на това изслушване на петимата експерти. Първо искам да поздравя представителя на комисията, дано добре произнеса името му. Той е от главна дирекция вътрешен пазар. Освен това имаме представители на гражданското общество и на бизнеса, господин Стив Ментол, който е председател на Публикува и това, което плащаш на Африка. Освен това, госпожа Вики Болмен от от, и Елън Маклин от Шел. Той е вице-президент по данъчните въпроси. Но преди това искам да призва нашата докладваща, госпожа Рин Макарти, като в самото начало а, така, апелирам към експертите също да се опитат да бъдат кратки, тъй като не разполагаме с достатъчно време, а и ще има въпроси, нека остане време за дискусия. Uh, Благодаря, госпожо председател. Не искам да отнемам от времето на експертите ни, тъй като така или иначе нямаме време. Ще се изкажа по време на кръга от въпроси. Благодаря ви за това, че бяхте толкова кратка. Давам думата на представителя на комисията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за отправената покана за участие. Няма да отнема много от времето ви. Ще продължа на английски. Проектите, за които говорим, нямат нужда от особено обстойно представяне. Ще се спра за няколко минути върху контекста на проблема – както и върху приложното поле и целта на предложения акт. С акта се цели да се създаде система, според която се изисква от добивните дружества по-подробно да се отчитат заплащанията, извършвани от тях към трети страни. Така, например, ако Шел заплати на Нигерия 1 милиард, е добре тази сума да бъде оповестена. Защо? Каква е целта на акта? Мисля, че няма нужда да обяснявам на широко. Целта е да се оповестят приходите, които трети страни биха могли да реализират от природните си богатства. Това са приходи в полза на тези държави, на техните общества. Мисля, че всички можем да се обединим около тази цел. Тя не е нищо ново, не е ново въведение от страна на комисията. Вече са предприемани подобни инициативи на доброволен принцип. Това е така наречената инициатива за прозрачност в добивната промишленост. Целта на тази инициатива е дружествата в областта на нефто и газодобива на доброволен принцип да установят система за осигуряване на прозрачност за плащанията си към трети страни. Трябва и двете страни, и дружествата, и третите държави да се споразумеят за това. Тази система функционира сравнително добре, но има какво да се усъвършенства. Стандартите, които се следват, се създават от съвета по международни счетоводни стандарти. В един идеален свят би следвало да се следват именно тези стандарти, както от Европа, така и от Съединените щати. Но за момента ще изработим свои норми, като се надяваме Международния съвет с течение на времето да изготви свои стандарти. Съгласно закона Дот Акт от Дот Франк, извинете, от 2010 година, Съединените щати въвеждат подобни стандарти, според които се изисква от листваните дружества да оповестяват плащанията си по страни и по проекти, Следваше този закон да бъде прият през 2011 година, но графикът по приемането му не се спазва. Вече проведохме разисквания с парламента през септември 2010 година. Проведохме обстойни обществени консултации, извършихме и подробна оценка на въздействието. През октомври миналата година излязохме и със съответното предложение. Основните проблеми, визирани в предложението, не са нищо ново. Те се основават на инициативата за прозрачност добивната промишленост. Следва да се изисква от листвани и големи нелиствани дружества, които работят в областта на нефтодобива, газодобива и дърводобива, да оповестяват своите плащания към трети страни, както по държави, така и по проекти. Разполагаме с два инструмента директивата за счетоводството и директивата за прозрачността в чието обхват попадат листваните дружества. Както казах, приложното поле на предложението включва плащания, които се извършват не само в международен мащаб, но и по проекти. Това е основният въпрос, който трябва да бъде обсъден от парламента и съвета, а именно какво е определението на понятието проект, Съгласно нашето определение, не бива компаниите да променят своята система за вътрешна отчетност и следва да представят отчети, които така или иначе изготвят на вътрешно ниво. Тоест не изискваме от компаниите да въвеждат напълно нови системи за отчетност. Какво изискваме от отчета по същество? Първо, той трябва да съдържа данни за общия размер на плащанията и за общия размер на платените данъци. Изискваме обаче и допълнителна информация, както по страни, така и по проекти. Изискваме информация, подобна на тази, която се изисква в рамките на инициативата за прозрачност, като, например, информация за размера на, пла... на данъците печалба, на плащанията за право на ползване, на дивидентите и други. Един политически, може би по-чувствителен въпрос. Предвиждаме разпоредба, според която дружествата не би следвало да се отчитат, ако подобно отчитане е забранено по наказателно-правните разпоредби на съответната трета страна. Предвидили сме тази разпоредба, за да не бъдат налагани на дружествата санкции в трети страни. Но дружествата са задължени да се отчитат, да докладват коя точно трета страна ги възпрепятства за предоставянето на подобна информация. Възнамеряваме да преразгледаме системата. Ще направим един много обстоен преглед на приложението на акта, след като изтече срок от 5 години. В момента се намираме в процедура на съвместно вземане на решения. Актът е сред приоритетите на съвета, най-вече с оглед на упростяването на системата. Актът е много важен за добивния отрасъл, най-вече за по-малките дружества, като се има предвид економическата криза. Да се надяваме, че датското председателство ще може да приключи работата по него. Няколко думи в заключение. Този инструмент не цели борба с избягването на данъчно облагане. Приложното му поле е съвсем различно. Много експерти считат, че има други начини за справяне с избягването на данъчно облагане. Актът цели не борба с това явление, а осигуряване на прозрачност по отношение на трети страни. Трябва да се установи равновесие между тази цел за постигане на прозрачност и административната тежест, която ще вменим на отрасъла. Второ, целта на предложението е да се осигури равнопоставеност спрямо Съединените щати. Ако Европейският съюз приеме този акт, ще има и съответни действия на ниво Г20. Трето, не се опитваме да преоткрием топлата вода. Основаваме се на вече съществуващи инициативи. Можем заедно с парламента и държавите членки да се справим в рамките на няколко седмици. Но ако поставим пък прекалено високи изисквания, дискусиите ще продължат още години. Благодаря за а, ясното и същевременно кратко изложение. Сега давам думата на господин Мантио. Заповядайте. Right. Thank you very much, um, Chair and uh, Благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на комисията по правни въпроси. Не се съмнявам, че това, което ще изложа тук пред вас, се споделя от милиони от моите сънародници на африканския континент. За тях усилията, които полага международната общност за установяването на прозрачност и отчетност в областта на добивната промишленост, са краягален камък в борбата им за преодоляване на така нареченото проклятие на ресурсите – едно явление, което е причина за бедността на африканския континент. Не се съмнявам, че моите виждания се споделят от милиони мои сънародници, тъй като говоря пред вас от името на сдружение от над 30 организации, в това число НПО, групи на верска основа, на полов признак и организации на ниво местни общности. Говоря пред вас и в качеството си на председател на управляващия комитет на Публикувай това, което плащаш организация, в която членуват над 24 страни от африканския континент. Искам най-категорично да заявя, че целите, които си е поставил Европейският съюз, е в интерес и на двата ни континента. Ще продължа да ви предоставям емпирични данни, така че да се постигне крайната цел на предложения законодателен акт, а именно докладване по страни и по проекти. Защо трябва да се въведат правила на ниво Европейски съюз и международна общност? в Африка, където е много трудно да се подведат под отговорност правителствата, да се осигури отчетност от тяхна страна, правозащитниците се обръщат към развитите демокрации с молба за помощ, така че да се подходи предпазливо към приходите от добивната промишленост. Ето защо сме убедени, че правилата, които Европейският съюз ще въведе с оглед на прозрачност и отчетност, ще подкрепят и нашите граждани в техните усилия за по-добро управление на добивната промишленост в Африка. Добивната промишленост на континента е източник на голямо напрежение и социални конфликти. Отчитането по страни ще даде на африканските граждани много важни данни. Възоснова на тези данни те ще могат да получат ясна представа за това, какви приходи се реализират от местните общности в областта на добивната промишленост. Приходи, в които африканските граждани също трябва да имат своя справедлив дял. Отчитането по проекти ще укрепи отчетността на местно равнище. Това е единственият начин за гражданите на местно равнище да установят какви са техните права, какъв е техният дял от тези приходи. Трябва също така да се установи в какъв размер плащанията са съществени за местните общности и за националните правителства. С оглед на това е много важно да се постанови прага на същественост. В общността Сотифи през 2008 година, например, общият бюджет на тази област е бил под 1 милион. Този бюджет е следвало да се разпредели върху около 108 хиляди души. Това означава, че на човек се падат по-малко по от 10 евро на година. А цените на недвижимата собственост в Гана са достигнали 38 000 евро на добивна област през 2008 година. Добивните дружества предлагат прак от 1 милион евро, но според нас това е прекалено ниско. Трябва да се високо, извинете, трябва да се заложи прак от 15 000 евро. Това е прагът, който се предлага от и вече се използва от пазара на альтернативни инвестиции в Лондон. Също така смятам, че не бива да се предвиждат изключения за определени правителства. Това би било назарничаво и контрапродуктивно тъй като в някои договори така или иначе вече се предвиждат клаузи за конфиденциалност. Представете си как биха реагирали на подобни изключения правителства на държави като Зимбабве или Екваториална Гвинея. Изключенията само биха ги насърчили да продължат по пътя на липсваща прозрачност. Отчитането по страни и по проекти ще възстанови доверието и волята. То ще допринесе за по-доброто управление на очакванията Добивната промишленост в Гана и инициативата за осигуряването на нейната прозрачност гарантира отчитането по проекти. С задоволство отбелязвам, че резултатите от това отчитане са много добри. Така местните органи могат да се отчитат. Изготвени са също така и указания за местните органи възоснова на които може да се окаже натиск върху дружествата. Каква е ролята на Китай? Някои твърдят, че инициативата, която сте предприели, ще предостави нелоялно предимство на китайската страна спрямо Европа. Но според мен това не е основателно, тъй като колкото повече се глобализира светът, толкова повече и китайците ще са принудени да спазват международните стандарти. Някои китайски дружества, листвани на фондовата борса в Съединените щати, трябва да следват правилата на Комисията за ценни книжа и фондови борси. Ще трябва да следват и разпоредбите на закона Дот Франк. Ако не спазват правилата в международен мащаб, китайците ще рискуват да загубят и доверието на моите съграждани. Призовавам Европейския парламент да приведе в действие новите директиви, като запази строгостта на разпоредбите, така Европейският съюз ще запази водещата си роля в борбата срещу корупцията във всички нейни изражения и ще продължи категорично да подкрепя африканския народ в борбата му срещу бедността във всичките й форми. Много ви благодаря, пролича вашата ангажираност. Думата има господин Рулкамп. Заповядай. Right. Благодаря. Много се радвам, че имам възможност днес да говоря пред вас и то в такъв важен за преговорите момент. Искам да обърна внимание, че това е тема, която и интересува и обществеността. Над 200 000 души подписаха петиция в подкрепа на създаването на закон, а, който да предотвратява зависимостта на страни, които са богати на ресурси от а, финансова помощ. Както каза колегата Стив току-що, ефектът от добрите закони винаги е добър. Аз искам да говоря от страна на европейските предприятия и да кажа нещо за баланса между а, прозрачност и действителност. Сега за разходите. Става въпрос за 0,05% от приходите на всички листвани в европейс... на европейските борси предприятия или 0,6% печалбите, които се реализират, са изключително високи, достигат до 22 милиарда. Малките и средни предприятия са изключени от тук. На второ място, конкурентоспособност не смятаме, е, извинете, един колега казваше в една статия, рядко се случва някой да загуби пазарни дялове и това да стане прозрачно. Европейските инвеститори имат по-добра и информация за това, което правят предприятията, а по-голямата прозрачност ще намали е, ще бъде политически благоприятно, слуховете ще бъдат заменени от факти. Сега за Китай едни от най-големите миннодобивни, газодобивни предприятия ще бъдат засегнати от директивата. Руските фирми, които са листвани на борсата в Хонг-Конг, например, също ще се окажат задължени да публикуват информация. Винаги сме казвали, че дяволът е в детайла и парламентът трябва да упражни влиянието си, за да предотврати прекомерни промени на директивата от страна на Хага. Разумно е разумно е да съобразим задължението за отчетност с особеностите на отделните страни и особеностите на отделните проекти. Защото само по този начин можем да се борим с корупцията, трябва да можем да проследяваме пътя на парите. Няма альтернатива на задължението за отчетност. Много предприятия, включително и европейски, които са листвани на американските борси трябва да спазват тези правила. The Council may support something weaker. They want companies to report only at the level of governments where they make payments. Това, което се опитват да наложат американците е фирмите да се отчитат не проект по проект, а просто страна по страна. Така ще е по-трудно да проследяваме парите и не бива да отстъпваме от позициите си по време на преговорите. А, би трябвало да се придържаме към разпоредбите за лицензии и концесии – много е важно да се създаде един и същи прак, еднакъв за фирмите в нефтодобивната, газодобивната и минодобивната промишленост. Разбира се, че трябва да се публикуват и а, парите, които се плащат на съответните държави колегата преди мен каза, че е важно, че комисията урежда въпроса с делегиран акт, защото остава въпрос за плащания, които са важни за местните общности, дори когато са около 15 000. Председателката прекъсва оратора и го моли да говори по-бавно. Стигам до заключенията си и ще се опитам да бъда малко по-бавен. Говорихме за изключения. Изключения, които бих дали възможност на отделни предприятия да не се подчиняват на изискването за отчетност. Не бива да създаваме такива стимули. По принцип съветът трябва да направи всичко възможно за премахване на такива изключения. За целта пък парламента трябва да разшири приложното поле на директивата, за да може то да покрие всички сектори. Защо? защото а, публикуването на такива данни има, ще има само положителни последствия, включително и ще доведат до по-малки възможности за укриване на данъци. Госпожа Макарти споменава в становището си, че и в други комисии в парламента се обсъжда този въпрос. Струва ми се, че и отделните партийни е, политически групи стигат до консенсус. Така, говорим за прозрачност, но както казах, дяволът се крие в подробностите. Искаме да постигнем нещо добро. Ако данните, които се публикуват, не могат да се използват за подобряване на отчетността. Няма да е добре, ако дадено предприятие не бъде задължено да публикува данни и то по проекти, също няма да бъде добре. Няма да бъде добре, ако създадем и дерогации. Затова апелирам към парламента да не отстъпва от тази позиция. Имаме представител на Global Witness, и заедно с него с удоволствие ще отговорим на вашите въпроси, защото наистина сега е моментът да се направи нещо. В целия свят тенденцията е да се апелира за повече прозрачност. Това е законодателен акт, който ще допринесе да обърнем тенденцията и да създадем повече яснота за гражданите. Председателката, веднага давам думата на представителите на бизнеса да споделят с твоята гледна точка. Госпожа Вики Болман. Uh, Благодаря, госпожо председател. Ние сме работили с много европейски добивни компании – И за това в сдружението, което, в което членуваме, ние се ангажираме за повече прозрачност, за да можем да отговорим на изискванията и ни се иска тази инициатива наистина да служи за образец, както и в Штатите, така и е, навсякъде другаде. Така както каза и председателството, трябват е, равнопоставени условия за всички. Много се радвам, когато чух какво казва Стив, че тази инициатива наистина е положителна за държава като Гана. Но искам да уточня, че ние стигаме отвъд изискванията на ЕИТИ, на тази инициатива. Когато надхвърлим прага от 1 милион, е, ние съответно изпълняваме задълженията си за отчетност. Ето тук виждате една извадка от нашия отчет от 2011 година. Тук съм извадила само две държави е, за пример, за да имате представа какво може да е, представлява този процес, когато се работи с развиващи се държави, с държава с федерална структура и друга държава, която не е с федерална държава. Виждате и разбивката според правителственото равнище. Виждате плащанията на всяка една правителствена структура. И следващата година ще включим една много по-подробна разбивка за различните местни органи, различните такси, които се плащат на различните местни органи. Така, за Гвинея имаме две фирми. Става въпрос за желязна руда и за боксит. В, от Канада има 4 фирми. Алумини, желязна руда, алумин. Това са фирмите, които извършват наистина много големи плащания, включително е, и права за ползване и по-специално за е, мината за диаманти. Ето това е подхода, който ние препоръчваме за Европейския съюз. Това е един вид уведомление на правителствено равнище и всъщност това допълва предложението на Европа, защото по този начин се представят плащанията в много по-тясна връзка с самите местни органи. По този начин може наистина да се постигне целта, а именно прозрачност и борба срещу корупцията. Ако Европейския съюз възприеме този подход, това би означавало наистина да разполага с много данни. Множество данни. Всички държави, които ще бъдат засегнати от една такава инициатива, ще могат да разбият на равнище правителство и местни органи всички тези данни, което наистина ще представлява едно обогатяване. Сега нека да се върна на прага. Очертава се някакво съгласуване, с споразумение около това, че налага се някакъв праг. Въпросът е какъв да бъде този праг. годишни, годишните доклади е, наистина могат да е, снижат до някъде цената на това отчитане. Но ние предпочитаме в крайна сметка да постигнем някакво равновесие между разноските и е, ползите, И би било добре, действително, всички данни да могат да бъдат е, изпращани и на акционерите, и на пенсионните фондове, на абсолютно всички акционери. Така че, разбира се, че трябва да видим какви са разноските, но трябва да ги видим и в съотношение с ползата. Затова считаме, че прага трябва да отразява ясно целта на законодателството, а именно да се позволи на правителството да се отчита пред гражданите си по отношение на възможните ползи в здравеопазването, например, в е, е, други обществено полезни дейности на правителствата и да се отчитат и е, аспектите свързани с корупцията – Става въпрос за десетки или стотици милиони. И за това мислим, че този прак от милион евро е подходящ. Разбира се, няма пречка чрез инициативата IT да има по-подробна или едностранна публикация, както сме го направили с Гана, но закон... общото законодателство Например, когато става въпрос за Австралия, където се плащат 7 милиарда на година, мисля, че за такъв случай ще е добре наистина да останем на прак 1 милион. И преди да приключа, бих искала да кажа следното. Нека това да бъде включено в един по-общ пакет, един политически и законодателен подход, за да може Европейския съюз наистина да спомогне е, гражданите да се ползват от тези приходи. И ще има по-добра ефективност, ако се съберат дори дължимите такси. Трябва да се работи заедно с африканските власти, за да може да се изгради по-добър административен капацитет за събиране на данъците и таксите. Мислим, че това е наистина от съществено значение. Просто данъчната ефективност трябва да се гарантира и съответно да спазва, разбира се, действащото законодателство. Благодаря. Благодаря ви и най-накрая искам да помоля господин Маклин да вземе думата. И Uh, uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Дружеството Шел споделя исканията и загрижеността на всички изказали се до тук във връзка с необходимостта от прозрачност. Всяка година добивната промишленост инвестира милиони и плаща данъци в трети страни в размери на милиарди. Шел, например, инвестира между 30 и 40 милиарда в страни по света, както в Европейския съюз, така и в трети страни. През 2011 година ген... сме заплатили 26 милиарда долара под формата на данъци. и акцизи. Значителни са и приходите от добивната промишленост. Те крият голям потенциал за социално-економическо развитие Подкрепяме, насърчаваме правителствата по света да използват приходите от сектора на енергетиката по ефективен начин. Осъзнаваме същевременно, че някои от тези държави може да използват тези приходи не в социалната сфера, най-вече държави, където правителствата са корумпирани. Много сериозно подхождаме към този проблем. За нас лошото управление в някои държави е риск и за инвестиции позициите ни. Същевременно се опитваме да извлечем ползи за обществата на държавите, в които извършваме дейност. Опитваме се да проявим уважение към техните граждани, да зачетем техните потребности. Шел извършва отчитане по страни и по проекти, в най-важните си области на дейност. Участваме в инициативата за прозрачност на добивната промишленост. Аз самият съм член на управителния и съвет. Според нас докладването, отчитането, извинете, е само част от много широк диапазон от дейности за осигуряване на прозрачност в добивната промишленост. Ще се спра върху един проблем – във връзка с настоящото предложение за директива, а именно как да се структурира процесът на оповестяване. Може да се оповестява на ниво страни, на ниво правителства и на ниво проекти. Представителите на добивната промишленост смятат, че отчитането по страни е по-подходящо поради следните причини. Смятаме, че това е най-добрата възможност за въвеждане на международни стандарти, които да се възприемат и от бързо развиващите се страни, например на ниво Г20. Отчитането по страни осигурява и равнопоставеност за всички участници като се има предвид, че дружествата, установени в Европейския съюз, добиват малка част от нефта в световен мащаб, трябва да следваме единни стандарти, например на Международния съвет за международни счетоводни стандарти. Смятаме, че стандартите, които въведем, могат да бъдат възприяти и от други страни, например от Съединените щати ще бъде много важно, ако се докладва по страни, да се осигури отчетност и за съответните правителства. Всъщност това ще е възможно, ако се докладва по страни. Може да се отчитат и плащанията към отделни правителства. Така гражданите ще могат точно да знаят кои публични органи са получили плащания и в какъв размер – така за гражданите ще бъде по-лесно да държат отговор... отговорни своите правителства. Отчитането на плащанията по правителства доведе и до положителни резултати от анализа разход и Ние бихме подкрепили една такава възможност. Третата възможност за отчитане, за която говорих по проекти, според нас може би ще е трудно осъществима. Твърди се, че отчитането по проекти ще даде информация на местните общности за това каква част от приходите от данъци се инвестират от правителствата в полза на обществото. Смятаме обаче, че отчитането по проекти ще доведе до повече затруднения, отколкото ползи. Проблемът се крие най-вече в определението на понятието проект. Освен това, приходи се генерират от много различни източници. Те не се генерират непременно само от проекти. По-добре е приходите да се отчитат по страни и по дружества – Погрешна е представата, че данъците се събират по проекти. Всъщност в повечето държави данъци, като например корпоративният данък, се заплащат от дружествата съгласно националното законодателство. Ако се изиска плащане по отчитане, извинете, по проекти, дружествата ще трябва изкуствено да класифицират данъците си по проекти. Трябва да вземем трудно решение или трябва да се направи изкуствена разбивка на платените данъци по проекти, което обаче няма да е в полза на окончателния резултат, или ще се даде неточна представа, като се публикуват, оповестят само плащанията, които действително са били направени по определени проекти. Ако гражданите искат да сравнят приходите от данъци по различни проекти, ако искат да установят какъв дял се пада на тях от заплатените данъци, могат да стигнат до погрешните изводи, ако отчитането се прави по проекти. Така ще бъдат предоставени неточни данни, които няма да са от полза за дружествата. Няма да се допринесе и за напредък по подобряване на управлението и отчетността. На ниво дружества отчитането по проекти може да доведе и до оповестяването на чувствителна информация. С оглед на равнопоставеността между отделните дружества, отчитането по проекти може да доведе до изкривяване на конкуренцията. Трябва също така да отчетем проекти, като проектите в Северно море. Ако се въведе отчитането по проекти, би трябвало за повечето платформи в Северно море да се предоставя именно такава информация. И това биха били данни, които се основават на изкуствена разбивка. По-голямата част от инвестициите в областта на енергетиката се извършват в развитите, не в развиващите се страни. И накрая един съвсем кратък коментар за стълкновението между различни законодателства. Европейският парламент трябва да приеме правила, които са в съответствие с указанията на ОИСР и с стандартите, към които трябва да се придържат дружества като Shell, когато извършват международна дейност. Указанията на ОИСР ясно посочват, че първо трябва да се зачита законодателството на съответните страни. Shell напълно спазва законодателството на страни, в които извършва дейност, напълно зачита и указанията на ОИСР. Всякакви други правила, които ни се вменяват и не са в съответствие с тези изисквания, ще доведат до противоречия. Трябва да се въведат световни стандарти, но трябва също така да се избегне и дублирането при покриването на усилия в рамките на отчитането. Във връзка с това трябва да се сключат споразумения за взаимно признаване с трети страни, които имат подобни системи за отчитане. Много благодаря на всички, преди всичко за това, че бяхте кратки, както ви бях помолила, защото времето напредва. Сега веднага давам думата на Арлин Макарти за нейните въпроси и бележки и след това останалите оратори. Well, well, I think, um, Chair, it's rather unfortunate we don't have enough time for questions. So what... Съжалявам, нямаме достатъчно време за въпроси, госпожо председател. Имам редица въпроси. И тъй като знам, че и други колеги искат да зададат своите въпроси, предлагам да започнем, докато ни изтече времето след което, ако нашите гости са съгласни, ще им изпратим останалите въпроси по електронната поща и те ще ни отговорят писменно, защото тематиката е сложна, най-добре да постъпим така. Ясно е, че британското предложение е предложение в стил Рио Тинто защото ако се правят отчети по правителства, те няма да бъдат отчети на ниво проект, а британското правителство желае именно ниво проект. Каза се, че е, понятието проект все още не е точно дефинирано ако се съгласим да отчитането да не става по проект, няма да се подчиняваме на някакви глобални стандарти от рода на приетите от Американския конгрес. Презентацията за Рио Тинто беше много интересна, особено по отношение на идеята, че отчитането може да става и по правителства. Обаче това ще осигури ли прозрачността, за която настояват НПО? Ето покажете ми карта. Вие показвате карта на Канада и това е много убедително, обаче Канада не е Индонезия, не е Африка. В Индонезия има едва ли не стотици правителства. И питам следното. Аз съм инвеститор, искам да инвестирам в Риотинто. Тинто – обаче искам да знам а, какви са а, дейностите ви, кой проект е доходоносен. Въпросът ми е следния. Не остават ли огромни празноти, ако въведем отчитане по правителства, така да се каже? Не е ли полезна и останалата информация? Хубаво е да знам, вие плащате определен лиценз, когато примерно или, имат, или концесия, когато провеждате сондажи и прочие и прочие. Ето това е аргументацията в Великобритания. Фирмите така или иначе събират тези данни, защо да не ги публикуват естествено видоизменени в зависимост от целта, която ние желаем да постигнем. Толкова ли е сложно отчитането, е, публикуването да става по проекти? И от друга страна, каква полза отчитането да става по правителства, след като е, ние се борим за прозрачност? Имам също така и въпрос в, в връзка с правната страна в колко, с колко страни, в колко страни работите, в които няма задължение за публикуване. И ако сигурно има такива страни, а в страните, където е, има задължение за публикуване, законите предвиждат ли санкции? или друго яче зададен въпрос, там където няма такова задължение, укриват ли се средства? Няма да продължавам с въпросите, но само ще повтаря, все още не съм убедена 100%, че е полезно публикуването на данни по правителства. Така няма да постигнем глобална е, прозрачност, е, също съм съгласна, че трябва да подобрим дефиницията за проект. Да уточним, що е то проект. Може би представителите на бизнеса също трябва да помислят, кое ще подобри истински прозрачността, за да можем да въведем нещо като световни стандарти. Bevor ich das Wort an Herrn Gar преди да дам думата на господин Гаргани и след това на госпожа Тайн и госпожа Лихтенбергер, искам да кажа на останалите задаващи въпроси да бъдете а, максимално кратки. Виждате, колегите вече приждат, имаме огромен списък за гласуване. Освен това се присъединявам към предложението на колегата Макарти ако експертите не възразяват, да им изпратим въпросите по електронната поща. Така че настоятелно моля и в отговорите си да бъдете така дисциплинирани, както бяхте в изложенията си. Бъдете сега максимално кратки, а всичко останало ще стане по електронен път. Сега господин Гагани. Presidente, credo anch'io che la... Госпожо председател, и аз мисля, че това изслушване е изключително важно заради темата, която ни занимава. И сега искам да се върна на казаното от госпожа Макарти. Разбира се, ще се опитам да се огранича във времето, за да оставя време за други, но да се върна на въпроса на прозрачността. Прозрачността може да повдигне демагогически е, проблем, защото а, можем да, да, да тълкуваме нещата, дали не осигуряваме прозрачност на прозрачността. За да има прозрачност на плащанията на а, добивните компании в развиващите се страни, това трябва да се отрази в правилата и в приложението на правилата. Не бива да налагаме несъразмерни задължения за европейските фирми, за европейските компании, а напротив, те трябва да бъдат подпомагани за международното си е, развитие. Ако директивата не да отговаря на желанията, все пак трябва тя да осигури някаква симетрия в изискванията, т.е. компаниите да спазват тези е, изисквания, е, които се изискват също така от китайските и от американските компании – и сега се обръщам към представителите на индустрията. Приемате ли предложението вие да представяте данни и на регионално и на местно равнище? И това няма ли да е достатъчно условие, за да постигнем наистина доброто познаване на нещата и прозрачността? Обръщам се към вас така както би го направил и към нашия докладчик по време на нашите дебати. Дали едно такова отчитане, което да е задължително, държава по държава, правителство по правителство, ще е достатъчно, за да се осигури прознаността. Каква ще бъде ползата, каква ще бъде добавената стойност на едно такова предложение? Това ми е въпросът. Благодаря, госпожа Тайне като докладчик от името на политическата група на либералите, искам да потвърдя, че ние от Европейския парламент винаги с удоволствие участваме в борбата срещу бедността и корупцията. Но Нека да уточним, че е, преди всичко е задача на местното население да се бори за правата си и да предизвика съответните политически промени. Защото възлагаме на бизнеса разпоредби за оповестяване, като по този начин въвличаме бизнеса в една политика, която той няма за задача да провежда. Имам известен проблем с различните предложения за изменения и някои, станови... някои тези в становището, защото смятам, например, че е, дерогацията, предвижданото изключение, трябва да се премахне от законопроекта защото целта ни е да се създадат е, такива разпоредби, които да предвиждат санкции при не спазване на правилата, т.е. дерогации не е хубаво да има. По-скоро нека правилата трябва да бъдат по-нестроги, е, да речем, че отчитането по страни да е, остане единствено. Им sonst niemand gibt, da reicht das, da wo es eben einen Bundesstaat gibt. Е, ако държавата е федерална, вероятно ще има разпоредби за по-подробно отчитане по страна и съответно щатове именно за да може да се публикуват плащанията, които отиват в държавните и е, частично държавните органи. Аз също ще задам писменно своите въпроси. Това, което изрично искам да попитам сега е дали е възможно наистина да се отчита по проекти, защото има и трансгранични проекти, има много мини, които се раз... намират добивни обекти, които се намират на територията на повече от една държава и си представям, че може би ще е трудно отчитането да става по проект. А, или пък в крайна сметка ще бъдат публикувани несъпоставими данни, които евентуално могат да доведат а, до безпокойство в съответната държава, тъй като населението ще си каже, там където се реализира печалба, трябва да остават парите. И ще се доведе до политическа нестабилност тези страни. Председателката, госпожа Лихтенбергер, но бъдете много кратка. Нашия докладчик в Сянка, за съжаление, трябваше да отида във втората комисия, в която членува, за да гласува. Затова ние също ще изпратим писменно своите въпроси. Това, което е решаващо за мен, е а, системите за отчетност, които разработват самите фирми. Ние се съгласяваме с тях, но точно тези системи са вратичката към укриване на така излагащи данни, да кажем. Аз съм против това. Ние като европейци мисля, че имаме повишена отговорност да допринесем за създаването на прозрачност в тези страни. Благодаря. Председателката. Благодаря, госпожо Лихтенбергер. Знам, че темата изисква подобаваща дискусия, но позволете ми да дам думата на експертите съвсем накратко. Моля ви съвсем накратко да отговорят, след което ще се съсредоточим върху писмената кореспонденция. Може би Арлин Макарти, извинявайте, но залата е много шумно и не мога да чувам добре. Моля колегите да дадат възможност на експертите да се изкажат, така че да можем да ги чуем. Ако искате да си обсъждате гласуването, моля изнесете това извън залата. Благодаря, казва председателката. Разбирам, че се вълнувате и за гласуването. Ще дам думата на двамата представители на отрасъла госпожа Бао. Ще бъда съвсем кратка. Въпросите бяха много интересни. Госпожа Маккарти говори за привеждането на нашия подход в съответствие с подхода на Обединеното кралство. Смятам, че нашият подход вдъхнови Обединеното кралство – страната дори над, излезе извън рамките на предложението. Когато докладваме по страни, например Канада, ще трябва да дадем данни и за проектите, по които са били заплатени данъци но в директивата се предвижда оповестяване на плащанията от проекти към правителства. Не се чуват въпросите от залата, тъй като не се говори в микрофон. Казахте, че примерът с Канада е чудесен, но какво да кажем за държави като Индонезия, например – в развиващите се страни рядко имаме повече от един проект, така че ако в даден отчет, например, се твърди тази и тази сума е била заплатена в Индонезия, то можем да сме сигурни, че това е сумата заплатена по един проект. Заявихте също, че следва да предоставим информация, с която така или иначе разполагаме. Да, това е така, но проблемът е в праговете за отчитане. Съгласно нашата счетоводна система, докладваме за плащания от 1 милион нагоре. Не е предвидена възможност за отчитане на плащания в размер от 15 000 евро. С удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси, които ще ни поставите писменно и ще отчетем с готовност и вашите предложения и коментари. Председателката, благодаря. Господин Маклин, ще добавя няколко обележки към казаното от Вики. Благодаря за всички въпроси, на които с удоволствие ще отговоря писменно. Основният въпрос във връзка с докладването по проекти, отчитането, извинете, по проекти е следният. Различните трети страни, в това число и различните държави в Европейския съюз, имат различни ставки за, извинете, форми на данъчно облагане за добивната промишленост. Понякога се изисква такси за лицензиране, понякога се облага дружеството, което извършва дейност в страната. Затова в Европейския съюз се говори все повече за консолидиране, т.е. един субект заплаща данъци за различни видове дейности. В Обединеното кралство, например, данъци се заплащат за отделните дейности нефтодобивни инсталации. В други държави обаче това плащане се извършва консолидирано. В някои случаи се плащат данъци по проекти, но ако се предоставят такива данни, това може да доведе до изкривяване на информацията. Именно защото в отделните държави има различни системи за събиране на данъците. Ако изхождаме от консолидиран данъчен субект, данъчно задължен субект, то ще трябва да предоставяме данни, основаващи се на изкуствени разбивки. Ще трябва да направим изкуствена разбивка по проекти и не мисля, че ако предоставяме такива данни, ще има съпоставимост между отделните проекти, отделните видове дейности и отделните държави. Не сме против отчитането по проекти по принцип, но смятаме, че трябва да се отчете подхода на държави, на дружествата, извинете, в отделните държави, както и системите за събиране на данъци на самите държави председателката. Не искам да проявявам неуважение към нашите експерти, но наистина трябва да започнем с гласуването. За това ви моля да бъдете кратки. Господин Матио. Благодаря още веднъж. Нека повторя, че ако не установим механизъм за отчитане по проекти, ще разочароваме хиляди души на ниво местни общности, които работят за намаляването на бедността. Ще подчертая също така, че когато дружества се установяват в нашата държава с цел инвестиции, те договарят отделни споразумения, договори за конкретни проекти. И режимът на данъчно облагане е различен в зависимост от съответния проект. Както каза Арлин Макарти, от дружествата се изисква да предоставят данни, с които те вече разполагат. И те трябва да ни предоставят данни, разбити по определени критерии, в случая по проекти. Ако не ни се представи такава разбивка, това няма да е в полза на местните общности. Доста съм очуден от това, че отрасълът явно е против докладването по проекти. То би трябвало да е в интерес на отрасъла. В Нигерия, в делтата на река Нигер, общностите имат някакви очаквания за своя дял от приходите от добива – много често тези очаквания са нереалистични, защото на местно ниво не се разполага с данни за реалния размер на приходите, които се реализират. А ако на общностите се предостави такава информация, то и техните очаквания ще са по-реалистични. Затова мисля, че е в интерес както на съответните страни, така и на дружествата да предоставят такава информация. Председателката, господин Хойер от комисията, с ваше позволение няма да ви дам думата, тъй като комисията вече направи чудесно изложение, направи много добро предложение. Ще дам думата на един от нашите експерти. Стиван много ясно ни показа защо е необходима тази инициатива за прозрачност – Американският конгрес вече прие съответния законодателен акт. И ако искаме да осигурим същите условия и тук в Европа, трябва да го последваме. В противен случай няма да осигурим равнопоставеност. А докладването, отчитането, извинете, на плащанията към правителство всъщност си е отчитане по страни. По въпроса за изключенията, радвам се, че повечето от вас тук осъзнават, че е необходимо да се отървем от изключенията. В противен случай ще стимулираме правителствата на трети страни да приемат законодателство, което само ще увеличи липсата на прозрачност. На подобна проява по същата тема British Petroleum заявиха, че разходите не са проблем за тях. В крайна сметка, дружествата ще извлекат полза от новата система за отчитане, тъй като ще могат да работят по-ефективно, а обществата в съответните страни ще могат и да разполагат с информация за това как се разходват приходите от добивна дейност. Господин Хойер. Мисля, че трябва да отговоря все пак на някои специфични въпроси на на госпожа Макарти, особено във връзка с наказателното право. Ние смятаме, че не става дума за дерогация или някаква изключителна разпоредба. Става въпрос за разпоредба, до която да може да се прибегне в краен случай. Има страни, в които публикува... Impact assessment, we have looked into it, we have had които тако, публикуването на такава информация се преследва а, от а, закона. И именно за тези страни сме предвидили такава изключителна разпоредба. Става въпрос не за дерогация, не за насърчаване за, на непубликуването. Благодаря ви. С това приключваме това микроизслушване. Моля ви останалите въпроси да внесете писмено. Благодаря от сърце на експертите за много интересните и много ясни изложения. Сега преминаваме към гласуването. Във връзка с това, както днес сутринта ви казах, сега ще повторя, че ще започнем с пробно гласуване. Искам да попитам всички ли си носят картите или кой не си носи картата. Ако всички си носят картите, моля, е, направете пробно гласуване с тях. Са.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 Die Anzahl der Abgeordneten stimmt. Ich ersuche die Броят на депутатите е достатъчен. Моля отговорниците на политическите групи да уточнят още веднъж така, че да не гласуват нито повече, нито по-малко членове. Колкото до нас, нещата са ясни. Имаме кворум. So, преди да пристъпим към гласуването по списък, искам да поздравя сред нас госпожа Целер, която наследява госпожа Даяна Лолес. Добре дошла сред нас! Поздравявам ви не само от свое име, а и от името на нашия председател Клаус Хайнер Лейне. Също така поздравявам госпожи, господин Фос, който вече е член на нашата комисия. So, und jetzt kommen wir zur Abstimmung. Vielen Dank. So. Genau. Ähm, als erster Bericht auf der Liste Първият доклад е Рим 2. Госпожа Викстрем иска ли да вземе думата или можем веднага да преминем към гласуване? Рим 2. Das ist der nächste Punkt. So. So, jetzt fangen wir an. Ähm, Kompromiss. Äh Компромис Едно. За. Против. Приели. Приема се. Едно кавада за, против, приема се. Änderungsantrag 4. 4. Предложение за изменение 4. Госпожо председател. Господин Свиевка, заповядайте. E, e, bardzo przepraszam, miałem złą, złą listę do głosowania. Przepraszam bardzo. Много съжалявам, обаче гледам друг списък за гласуване. Сбъркал съм. Председателката. Отново подлагам на гласуване изменение 4. За, против, приема се. 5. Отново на кавада. За, против, приема се. Изменение 6 на Стоянов. За. За. Против. Отхвърля се. Изменение 7 на Стоянов. За. Против. Отхвърля се. Сега, по новата мода в нашата комисия, ви моля да извадите електронните карти и да гласувате електронно. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването.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 Всъщност резултатът беше много ясен. Не ни трябва електронно гласуване, обаче така трябва. So, jetzt kommen wir zum nächsten vote. А, а... Преминаваме къ... с... към следващото гласуване за акта. В самото начало, при откриването на заседанието, бях предупредила, че сега трябва да дам думата на госпожа Гало, защото на заседанието на координатите решихме първо да изясним дали днес ще... да гласуваме, дали днес ще гласуваме или ще отложим гласуването. Госпожо Гало. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа няколко думи във връзка с заключението, което сякаш се очерта вследствие на заседанието на координаторите. Искам да припомня, че онзи ден получихме становище от Европейския контролер за защита на данни по акта. И в това становище се повдигнат повдигнаха някои въпроси. Това беше онзи ден. Искам също така да посоча, че получихме също подкрепа, вярно малко късни, но подкрепа от синдикатите и издруженията на малките и средни предприятия, както и на европейските синдикати, така и на големите компании. Искам също така да напомня, че този парламент, на който принадлежим, е одобрил резолюция от 24 ноември 2010 акта. И последното напомняне от моя страна е следното. 22 държавни правителствени глави от тези 27 държави са подписали това споразумение през януари 2012 година. Така че тук не става въпрос, естествено, да се нарушават основните права. Но не бива също така законите да се изработват на улицата. Ние сме тук в Комисия по правни въпроси. Имаме възможност да искаме пояснения от комисията и всъщност това е идеята на госпожа Лихтенбергер и аз се присъединявам към нейната идея, защото и това е начин също ние да изразим нашето недоволство пред комисията. Юри не може да отстъпи пред е, демагогията. И за това предлагам предвиденото гласуване днес да се отложи на следващото заседание на Юри, но в това очакване ние да се обърнем към комисията с писмо, в което да поискаме разяснения и различни обяснения. Мисля, че имаме право на такива и това, още веднъж ще кажа, е начин ние да проявим недоволство. Това е моето предложение. Благодаря ви за вниманието. Äh, Преди да дам думата на господин Радке и на госпожа Лихтенбергер, от името на нашия координатор Луиджи искам да кажа следното. Той е от страна на социал-демократическата група. Нашата позиция е следната по време на целия процес на сключване на споразумението акта не сме били информирани в достатъчна степен. И сега имаме просто заявка на комисията, заявление на комисията, че ще се обърне към Европейския съд за изясняване на спазването на основните права. Нищо повече. Не така трябва да се отнасят с нас като депутати. Това е политика на заявления, а не политика на диалога и на сключването на споразумения. Няма да кажа нищо повече. Много добре, е, че е възложена задача на европейските законодатели да се произносят за а, правата на интелектуална собственост. Така че целта ни е колкото може по-бързо да внесем яснота. Най-бързия момент е сега да гласуваме. Първо господин Рапке, после госпожа Лихтенбергер и след това ще гласуваме. Госпожо председател, искам да повторя, че нашата група ще гласува срещу отлагането. Защо? Защото ние много дълго и пространно обсъждахме въпроса в политическата група. Докладчик в водещата комисия е представил а, своя проекто доклад. Там нещата отиват на отхвърляне, т.е. на неподкрепа. Тъй, че нашата позиция е сравнително ясна. А и графикът на парламента е доста амбициозен. Тъй, че трябва да имаме предвид, че нямаме кой знае колко време да си играем на отлагане. Ние, като социал-демократи, в никакъв случай не излизаме с демагогски или популистки аргументи. Не. Нашата позиция се формира на базата на нашата дискусия и аргументите почти отчасти нямат нищо общо с аргументите, изложени в другите комисии. Но стигнахме до извода да проведем гласуването, за да можем а, да притиснем комисията по-бързо да излезе с законодателно предложение, модерно законодателно предложение за защитата на авторските права. Госпожа Лихтенбергер, госпожо Гало, въпросът за това ние да поискаме от комисията да изпълнява собствените си разпоредби за прозрачност е а, съвсем отделен от въпроса за това дали да гласуваме днес, утре или след един месец. Двете неща нямат нищо общо помежду си. Комисията си има задължения и трябва да ги спазва. Те са залегнали в междуинституционалното споразумение. Така че днес спокойно можем да гласуваме. А искането към комисията да получаваме информация, например за това дали заявеното сезиране на седа се е станало или те първа ще става, това е отделен въпрос. Сега говорим за правата на парламента като такъв и те се отнасят до много досиета. Тъй, че днес повтарям отново, можем спокойно да гласуваме, аз ще гласувам, а съвсем отделни са нещата с а, Европейския служител по защита на данните, а, синдикатите и така нататък. И ако смятате, че улицата ни принуждава за това, спомнете си какво говоря от години по този въпрос. То не се е променило господин Свиевка и след това господин Сперони. Bardzo dziękuję pani e, przewodnicząca. E, per regolamento richiamo regolamento. Аз сте Сперони? Той на немски. Регламенто. Bitte, Herr Speroni. Заповядайте, господин Vorrei sapere se lei non ritiene di applicare la Госпожо председател, трябва да се приложи правилото. Има предложение за препратка. Един депутат е против, друг депутат е за и нека да не откриваме сега дебата. Трябва да се премине към решение. Може, господин Сперони, но тъй като вече дадох думата на господин Рапке и госпожа Лихтенбергер, ще трябва да дам възможност на господин Свиевка да представи гледната точка на своята политическа група. После ще гласуваме. Благодаря, госпожо председател. Да, ние се произнесохме и трябва да гласуваме. Нека да гласуваме. Добре, преминаваме към гласуването. То ще бъде електронно. Значи гласуваме следния въпрос. Кой е за отлагане? той да гласува с да, който е против да гласува с не, съответно плюс и минус. Начало на гласуването. Дафюр, 15 за, 9 против, т.е. няма да гласуваме днес, а на следващото заседание. Äh, okay über den Brief. Von genau. Gestern haben wir in der, äh, im сега след това гласуване искам съвсем за кратко да дам думата на госпожа Гало, защото на заседанието на координаторите обсъдихме писмо, което трябва да изпратим до комисията. Заповядайте, госпожо Гало. Благодаря, госпожо председател. Да, Решихме да напишем това писмо и посочихме на секретарията вчера, че това писмо ще се предложи от секретарията и ще се съобрази с изменения от нас, от всеки един от нас. Това трябва да се свърши много бързо, изключително бързо, защото ако разбирам, ще гласуваме на следващото заседание на Юри и веднага след като черновата бъде предложена от секретарята, ние ще предложим измененията в това писмо и ще го изпратим набързо на е, комисар Дегухт. Това е. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо Гало. Гласуваме за това дали да напишем това писмо или не, господин Рапкай. Взехме ли вече предвид, че Комисията по международна търговия ще гласува на 25 май. Председателката, благодаря за въпроса. Нека си изясня. Инта ще гласува на 20 и 21 юни. Сега гласуваме за това дали да напишем писмото или не. Гласуваме електронно. Край на гласуването. Прие се с единодушие, двама въздържали се. Гласуваме последващия доклад. Следващата точка е докладът на господин Масталка. Изменение едно. За. Против. Приема се. Изменение две, За. Против. Приема се. Точка от преамбюла е. То е изменение 3. За. Против. Отхвърля се. Изменение 4. За. Против. Приема се. Изменение 5. За. Против. Отхвърля се. 6. За. Против. Отхвърля се. 7. За. Против. Приема се. 8 за, против, приема се. 9 за, против, отхвърля се. 10 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. Сега гласувам електронно така измененото становище. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Прието с единодушие, честито на автора. Следващата точка на Сесилия Викстрем. Господин Стоянов има думата, заповядайте. Председател, искам само да кажа, че в съответствие с а, договорения с колегите компромис, тъй като вчера вечерта бях на важна среща, не можах да реагирам. Оттеглям всичките си изменения към доклада, както сме се договорили с колегите. Благодаря. Сега думата има госпожа Викстрем. Uh, Благодаря. Процесът бе сложен. Когато започнахме работа, не можахме да се обединим около компромиси. Сега постигнахме компромиси, подкрепени с широко мнозинство. Затова всички оттеглиха своите по-дребни, по-несъществени изменения в името на едно силно общо становище на Комисията по правни въпроси. От името на нашата комисия наистина искаме да отправим послание, да поставим ударението върху основните си правомощия. Това е моето обяснение по списъците за гласуване, в случай, че ви се струват странни. Викстрем, да ми verkürzt Благодаря, госпожо Викстрем. Ще спести много време по това гласуване. Госпожа, госпожа Лихтенбергер. Да, искам искам да съобщя по отношение на член първи. Ще направя устно предложение. Ние сме се оговорили вече, аз просто ще прочета устното предложение. Добре. Гласуваме доклада на Сесилия Викстрем относно агенциите за кредитен рейтинг. Э, Wir beginnen mit Artikel 1. Започваме с член 1, 19а, първа част. За, против, отхвърля се. Извинете, поправя се председателката, приема се. Втора част, госпожо, госпожо Лихтенбергер. Вчера при разговор с, докладчиците в Сянка се оговорихме всичко, което е свързано с ЕМСА, да, да не изисква всеки път и за най-дребните случаи ново становище – за това точка трета гласи както следва. Сезираният съд доколкото не е очевидно излишно това, съдът ще се обръща към ЕМСА за мнение. Добре, гласуваме, казва председателката тази част. Кой е за? Против? Приема се. Прилипствам äh, Прелипствам и виждам, че трябва сега да гласуваме становището като цяло. Електронно гласуване на становището. Начало на гласуването. geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Честито. Следващия доклад. Заповядайте, госпожо Викстрем. Искам да благодаря на всички за работата, която извършихме съвместно. Беше много трудно, но успяхме да постигнем резултат. Успяхме да изготвим едно много ясно послание за гражданската отговорност. Много ви благодаря още веднъж. Благодаря. Преминаваме към следващия доклад. Господин Боду, искате ли думата или да гласуваме направо? Никой няма да вземе думата. Знам, че времето напредва и бързаме. Гласуваме. Изменение едно. За. Против. Приема се. Гласуваме така измененото становище за електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. следващото сто... Е, гласуване е Димитър Стоянов, Европейски фондове за социално предприемачество. Гласуваме. Ja. Wir müssen zunächst, äh, wird mir gerade... Тук ми обясняват току-що, че трябва да гласуваме първо изменение едно, което не се съдържа в списъка за гласуване – кой е за изменение 1? Против. Приема се. Сега вече изменение 3. За. Против. Приема се. 4. За. Против. Нека да проверим електронно. Край на гласуването.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 10 сперони да, за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 2 за, против, Тук ми подсказват, очевидно не съм достатъчно тренирана, подсказват ми да подложим на електронно гласуване изменение 11, защото резултатът не е ясен. Начало на електронно гласуване за 11. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2 на Сперони за. Против. Същото мнозинство приема се. Гласуваме електронно цялото становище. Начало на електронно гласуване. Приема се с 22 на 2 гласа. Преминаваме към следващия доклад на Стоянов Европейски фондове за рисков капитал. Изменение 1 на Стоянов за. Против. Приема се. Четири Будоза. Извинете ме, но това не е записано, това, че е оттеглено, не е записано в моя списък. Значи е оттеглено. Минаваме направо на 5. За, против, отхвърля се. Две на пакса за. Кой е за? против, приема се. 3 е от, виждам, че е, е оттеглено, тогава електронно гласуваме цялото проекто становище. Начало. Край на гласуването. 22 на 2, честито на автора. Следващо Същия доклад е разпространяване на аудиовизуални творби в Европейския съюз. Господин Борис иска ли думата? Не. Гласуваме. Изменение едно. За. Против. Приема се. Изменение 2. За. Против. Да проверим. Мисля, че се отхвърля, но да проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромис 1. За. Против. Приема се. Изменение 6. За. Против. Приема се. Изменение 7. За. Против. Приема се. Компромис 2. За. Против. Приема се. Изменение 11. За. Против. Приема се. Изменение 9. За. Против. Отхвърля се. Изменение 14 на Борис за. Против. Приема се. Компромис 3 за. Против. Приема се. Компромис 4 за. Против. Приема се. Изменение 11, 18 за. Против. Отхвърля се. 20 за. Против. Отхвърля се. 21 за, против, приема се. 22 за, против, приема се. Компромис 5 за. Извинете, поправя се председателката. Първо изменение 23 за, против, приема се. Компромис 5 за, против, приема се. 27 за, против, приема се. Компромис 6 за, против, приема се. 29 за, против, отхвърля се. 30 за, против, приема се. 32 за, против, приема се. 33 за, против, приема се. 34 за, против, отхвърля се. 35 за, против, приема се. Компромис 7 за, против, приема се. Гласуваме електронно, така измененото становище, начало на електронно гласуване. Край на гласуването с подавляващо мнозинство е прието становището. Преди да преминем към следващата точка, искам да ви дам думата. Искам да благодаря на докладчиците в Сянка за доброто сътрудничество и компромисите. Аз ви благодаря за милите думи и ви благодаря за търпението по време на гласуването, за да ускорим нещата, когато преминем към следващата точка за гласуване, искам да попитам дали докладчикът има нещо против да гласуваме всички преработки анблок. Значи подлагаме на електронно гласуване всички преработки. Начало на гласуването. Е Край на гласуването. Няма никакви гласове против. Всичко е прието. Сега искам да попитам господин Рапке дали желая думата. Той я не, не желая, иска бързо да гласуваме. Кой е за? Направо електронно да гласуваме. Край на гласуването. Единодушно прието становището на Бернард Рапкай. И последно за гласуване приемане на текст на писмо, съгласно договорката на координаторите. А, господин Рабкай не желая думата, иска да гласуваме. Тогава гласуваме електронно. Молим за вашето съгласие. Er äh, Край на гласуването единодушно е прието. Благодаря на всички, че издържахте цялото това гласуване. Сега ще направя една минутка почивка, преди да продължим. But it was long, huh? So we are we right now. Next yeah, point well, next is, point is Mrs. consumer uh, program. Uh, uh, no. no, we want Mr. Gargani wants to speak. First.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 Äh, Председателката. Ще помоля всички, които не желаят да участват в дискусията по следващите точки, тихо да напуснат залата. Ще дам думата на господин Гаргани, тъй като той няма време, ни помоли да изместим точката от дневния ред по неговия доклад напред. Благодаря, госпожо председател. Въпроса, който разглеждаме, е много сложен. И ще се опитам да спазя приготвеното тук на един текст. Европейската комисия миналия декември месец прави три законодателни предложения, които изменят нещата в посока на опростяване, е, съгласно политиката, лансирана през 2004 година. Предложенията, по които аз съм доставчик, е, докладчик за обществените поръчки и за почтенските служби имат за цел да се организират обществените поръчки с по-добро качество на процедурата, с по-добри цени – и също така да позволят развитието на вътрешния пазар по-социално и по-новаторски и също така по-екологосъобразно. Целта, разбира се, е економическия растеж и тази цел е определена в Европа 2020 година. Според тази цел трябва да се работи по-ефективно и да се използват по-добре инструментите на вътрешния пазар, за да могат гражданите да се възползват по-добре от този вътрешен пазар. Всяка година администрациите харчат 19% от БВП за е, ремонти, за покупки. Всичко това са обществени поръчки, които наистина представляват сериозен лост за економически растеж. А ние толкова много говорим в момента за този економически растеж. За съжаление се бави е, растежа. Най-общо казано, аз съм съгласен с насоките на комисията в предложенията. Освен това съм съгласен и с логиката, залегнала в текста за упростяване и за прозрачност. И тази сутрин говорихме за тази прозрачност, впрочем. При все това, в моя доклад искам все пак да допълня нещата. Разбира се, ще го направя доста по-задълбочено в самия текст – Искам да запиша в този текст определени размисли за изключения, които според мен ще подобрят текста и по този начин парламента ще може да подобри предложението на комисията. Първата ми бележка е по обществените поръчки и искам тук да изтъкна някои важни моменти. Сега няма да навлизам в подробности обаче, защото ще трябва прекалено дълго. Първо за избора на процедурата. Европейската комисия предвижда нови процедури, за да се модернизират те и да се е, създаде по-гъвкав е, процес на обществената поръчка. Разбира се, трябва да се работи на е, отворена основа или ограничена основа. Всъщност трябва да се спази процедурата на договореност и съответно партньорството за иновации. Процедурата без предварително публикуване, става въпрос за член 30, трябва да представлява изключение. Процедурите би следвало наистина да са съставени така, че да подобрят положението. Не трябва да се забравя, че става въпрос за 500 е, хиляди за ремонтите и 100 хиляди за услугите. Това са предложените цифри. Сега, искам да обърна внимание на спазването на 43 и 44 членове. Тук става въпрос за раздробяването на обществените поръчки на различни е, дялове. Това е в предложението на комисията, но за съжаление не се предвиждат разпоредби за използването на различните варианти, които се предлагат. Така че ако те лошо се тълкуват, дори когато са добре регулирани, е, могат да доведат до изкривяване на конкуренцията. По тази причина ми се струва, че трябва да се въведат разпоредби, и това ще бъде смисъла на мое изменение, които да предвиждат минимални условия за възложителите с максимална предвидена цена за определения вариант. Да речем една шеста или една пета, ще видим. Разбира се, това е въпрос на преговори. Ако вариантите се отнасят до по-големи структури, то тогава ще трябва да се спази съответното съотношение спрямо общата сума. Че разпределението на отделни е, дялове на една обществена поръчка има за цел да се осигури по-добър достъп за малките и средни предприятия. Дори когато сумата на цялата обществена поръчка е прекалено голяма. Сега възникват обаче някои проблеми. Трябва възложителят предварително да предвиди система със съответната мотивировка, за да обясни защо и как точно се разделя обществената поръчка. Трябва да има доводи на това разделяне на дялове. И съответно трябва да се използват правилно всички публични данни в този случай – да се избегне едно такова натрупване на, на, на желание за раздробяване, за да може да се осигури наистина правилен разход на публичните средства. Във всички случаи е, трябва да се постигне и много добро качество на извършената работа. Това е много съществен проблем – и трябва наистина да разрешим на възложителите да помислят как да определят минимална цена, под която да не се е, допускат е, поръчките. Освен това, трябва да се разгледа въпроса за механизма за е, прекалено е, ниските предложения за цени, за да не се навлиза в риск за доброто изпълнение на обществената поръчка. Като си има предвид, че целите са ни растеж и заетост, трябва да помислим дали не можем да въведем сред критериите за възлагане на поръчката нещо малко по-различно, някакъв нов елемент – Критериите в случая са свързани с технологията, с околната среда, с иновациите, но бихме могли да намерим някакъв друг критерий, свързан с създаването на работни места в съответния район, в който се възлага обществената поръчка. Мисля, че си заслужава това да се обмисли, защото, за съжаление, липсата на растеж наистина води до прекалено силна безработица в Европа. Ние мислим, че тук е необходим обмен на идеи по цялата поредица от е, въпроси, които току-що повдигнах и трябва да избегнем промяната на договорите по време на процедурата. Става въпрос за членове 71 и 72 от предложението. За да можем да гарантираме повече економическа сигурност, е, особено за малките и средни предприятия, трябва да се засили регулаторната е, рамка и да се предвиди задължение за държавите членки, което в момента е, е факултативно. Ако естеството на договора не е спазено, тогава да има някакво наказание, някаква глоба. Това ще представлява гаранция за малките и средни предприятия, защото за сега няма възможност за подвеждане под отговорност на участниците в е, е, търговете. Освен това, срока могат да настъпят някакви изменения в процеса на изпълнение и трябва да се предвиди някаква нова процедура, евентуално, свързана с тези нови условия. Комисията предвижда такава възможност за изменение и казва, че не може да има съществена промяна в договорите, т.е. промяна над 5% от първоначалната сума, но този прак ни се струва прекалено нисък с оглед на най-различни критерии, които могат да доведат до изменения, например цените на суровините и така нататък. Затова ми се струва, че трябва да внесем някои поправки в предложението на комисията. Разбира се, това е технически елемент, и комисията трябва да преразгледа, може би, този процент. Ние бихме предложили по-скоро 15 или 20%. Има и други неща, които трябва да разгледаме, но това сигурно ще стане по време на разглеждането на самия текст и на изслушването на 30 май. Но искам да ви кажа, госпожо председател, тъй като вие изтъкнахте факта, че с нощи на координаторите е, говорихме за това, говорихте за мини-изслушване. Вярно е, че имаме нужда от становище и в е, тази област на обществените поръчки е, ще кажа, че става въпрос за приоритет, защото това е чисто правен въпрос и за това според нас трябва някакво малко по- сериозно, подробно, изчерпателно изслушване, т.е. нещо, което да трае малко повече от един час. Не го казвам просто от демагогия, но ми се струва, че с оглед на контекста, в който се намираме, като с оглед на економическата криза в Европа, възможността да постигнем хармонизация в Европа по тези въпроси наистина е много важна. И ми се струва, че държавите шенки трябва да се опитат наистина да постигнат тази хармонизация, от която се нуждаем. Сега, по втория текст – в областта на водата, енергетиката, транспорта и почтенските услуги. Тук също откриваме тези принципи на упростяване и търсене на ефективност. Като целта на предложението е да се гарантират различните услуги в енергетиката, почтенските услуги и всичко това да стане благодарение на по-добра координация в Европа, с договори, които надвишават 5 милиона евро за ремонтните работи и 400 милиона евро за услугите. Естеството на тези договори е свързано с изключителния характер на някои от тези договори в някои държави членки при доставката на подобни обществени услуги. Съответно, тези обществени поръчки наистина трябва да бъдат силно регулирани. Те са с много особена специфика и мисля, че текстът на комисията наистина е в тази посока. Директивата от 2004 година, както и при предишния текст, остава със същото приложно поле. Въпреки това, комисията обаче решава тук да се изключи от приложното поле пазарите на обществените поръчки на нефт и газ. Трябва да се помисли по този въпрос, защото тук наистина става въпрос за силно конкурентни области и европейските разпоредби за обществените поръчки вероятно е, не са подходящи за тях. Очевидно, цяла Европа се интересува силно от е, този въпрос и си заслужава да го обмислим малко по-задълбочено, за да придобием и по-точни познания е, за тези обществени поръчки. Предлагат се тук доста полезни е, разпоредби, за да се подобри ефективността, например е, сроков, намалени срокове е, за изпълнителите, възможности за по-дългосрочни амортизации по време на целия процес на изпълнение и също така преки плащания от страна на възложителите. Мисля, че това е цяла поредица от моменти, които наистина внасят повече яснота и прозрачност в обществените поръчки. Сега, за взаимосвързаността между двете законодателни предложения. Мисля, че е ясна връзката. Трябва да задълбочим разглеждането на всички тези области, които са обхванати от тези два акта, за да можем по-добре да разрешим е, специфичните проблеми, например почтенските услуги. Член 10. След влизането в сила на директивата от 2008 година, недостатъчно са отчетени в предложението на комисията почтенските услуги, които наистина стигнаха до едно ниво на пълна либерализация в цяла Европа. И оттам следва въпроса дали е важно да се изключи този сектор – от е, приложението на директивата. Обръщаме сериозно внимание на почтенските услуги, защото именно в нашата комисия ще трябва да решим някои от проблемите в тази област и съответно включването или не на тези услуги в областта на обществените услуги поръчки. Във всеки случай аз се питам сериозно дали трябва или не. Не знам доколко е релевантно. Освен това, това е предмет на доклад, съставен от експерти и в този смисъл трябва да сме изключително предпазливи, защото става въпрос за много деликатен въпрос което наистина трябва да се проучи по-задълбочено. Това е и въпроси на култура, на, на, на, на свобода, на упражняване на определена професия. Говорили сме вече за това. Това е отрасъл, който наистина трябва да се разглежда в спецификата му. Възниква и въпросът за транспорта, защото в случая става въпрос за намеса в някои държави, като Франция, в Италия, където конкуренцията се изпълнява по малко по-различни пътища в този сектор. Либерализацията в момента тече за железниците, но има промени буквално всеки ден с навлизането на бързоскоростните влакове, които не спазват същите правила, не върват по същите правила, които въжат за останалите сектори от транспорта. Има и много други е, въпроси, които бих искал да повдигна. Всичко това ще включа в доклада, но мисля, че можем да проведем е, една първа размяна на мнения и искам най-вече да настоя на това изслушването да е малко по-продължително и малко по-подробно. Говорих за транспорта. Е, Морети е председател на италианските железници и съответно на Европейското сдружение на железниците. И би било интересно, например, да се чуе този експерт, защото това наистина е сектор, в който хармонизацията е доста напреднала взаимната връзка, свързаността на железниците в Европа. Всичко това са много съществени въпроси, които ще ни заинтересуват всички. Та това е в най-общи линии доклада ми, който разбира се ще бъде задълбочен и по-нататък. Благодаря. Председателката, благодаря на господин Гаргани за много подробното изложение. На заседанието на координаторите, както ви съобщих днес, решихме да се проведе мини изслушване по това становище. Сравнително необичайна е такава процедура. Много други комисии, в това число водещи комисии, работят по тази тема трябва и ние да внесем своя принос. Сега ще дам думата на госпожа Кастек, след това господин Коферати, госпожа Лихтенбергер и госпожа Тайнс. Това ще приключим кръга от изказвания по тази тема. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя някои предварителни бележки по тези три директиви. В следния смисъл. Тук става въпрос за много важни въпроси от економическа гледна точка, но също така въпроси, които пряко засягат национални традиции в областта на обществените поръчки, на концесиите и е, изобщо в е, областта на обществените услуги от е, обществен интерес. Много съм очудена, че в тези три директиви термина за услуги от обществен интерес не се появява изобщо. По същия начин в преамбюла и в, в преамбюла не се появяват новите разпоредби от Лисабонския договор, например член 14, който определя ясно в договора това, което представлява а, услугата от обществен интерес и как трябва да се разглежда тя. Освен това, протокол протокол към Лисабонския договор, който гарантира на местните и публични органи широки правомощия за преценка, за да работят в областта на това обществено обслужване. В директивата за обществените поръчки, но още по-силно в директивата за концесиите, пряко ще въздействаме върху предоставянето на услуги или чрез закупуване на определена услуга или чрез предоставяне на структури с цел предоставяне на обществена услуга от обществен интерес. И по този начин всъщност ние е, пряко се намесваме в правомещията на местните органи, а именно да организират и да предоставят такива услуги от обществен интерес. Мисля, че всичко това трябва да бъде казано в директивата изрично, съвсем изрично и не само под формата на изключения, които се въвеждат в приложенията. Там се говори за някакви социални услуги, за културни услуги и образователни услуги. Но трябва изрично дори трябва да има заглавие. Аз предлагам да става въпрос за, за раздел трети, защото там имплицисно се говори за тези услуги. Та, трябва да има отделен дял, който да а, припомня изрично факта, че местните органи имат правомощие на преценка, за да предоставят пряко или да изберат под каква форма тази, която на тях им се счита най-удачна, да предоставят такива услуги. В директивата за обществените поръчки ми се струва, че трябва да разграничим ясно поръчките свързани с услуги, поръчките свързани с ремонтни работи, които могат да бъдат съответно търговски и поръчките, свързани с обслужване от обществен интерес. Защото не става въпрос за едни и същи залози. Не, става въпрос за една и съща услуга, която се предоставя на населението. Когато говорим за ремонтни работи, може да има, или строителство, може да има наистина възлагане чрез търгове и то много по-лесно, отколкото в областта на услугите. Искам да ви припомня твърде политическия проблем с който сме се занимавали в момента, в който а, се появи директивата за услугите. И струва ми се, че тези директиви тук ще бъдат прияти по същия начин, защото засягат едни и същи теми. За това трябва да сме внимателни и да се опитаме да извлечем полуки от е, начина по който разгледахме директивата за услугите и да се възползваме от натрупания опит, когато работим сега по настоящите директиви. Последната ми бележка по отношение на директивата за водата, енергетиката, транспорта и почтенските услуги е следната. Отчудена съм до някъде от самото съществуване на тази директива. След като тези отрасли се възползват от секторни директиви – Съществуват такива секторни директиви и там тези отрасли са ясно определени като услуги от обществен интерес. И по какъвто и начин да са организирани, те трябва да отговарят на известни задължения за обществено обслужване. А, а този термин е изчезнал напълно от директивата. И, и нещата изглеждат така. Дори когато се прави специфична директива за тях, сега изведнъж те се разглеждат като всякакви други услуги. Защото в крайна сметка аз не виждам кой каква съществена разлика между тази директива и директивата за обществените поръчки. Затова ми се струва, че трябва да се обърнем към обществените власти, но също така и към обществените оператори в тези отрасли, именно големите фирми в транспорта и така нататък, за да помислим наистина дали си заслужава изобщо да съществува такава директива. Това е, госпожо председател. Благодаря, госпожо Кастекс. Серчо Кофарати ще вземе думата сега, но искам да помоля всички, които вземат думата, да не забравят, че става въпрос за становище на правната комисия. Темата е безкрайно сложна, много горещ политически картоф разбира се, но ние трябва да се ограничим само с онези аспекти, които са в прерогатива на юридическата комисия, на правната комисия. Благодаря, господин председател. Съгласен съм напълно с това, което вие казахте току-що. Въп въпросът, с който ние и господин Гагани се занимаваме, действително е много комплексен и сложен. Най-малкото, защото в различните държави от години има традиции, наложили се в това отношение, тъй че хармонизация е необходима. Възлагането на обществени поръчки – може да насърчи економическия растеж и да направи по-конкурентоспособни някои региони. С други думи, става въпрос за допълнителна полза, която ще се получи за държавите, полза, която не може да се извлече от другаде. С други думи, става дума за, едно много, за един много обширен спектър от проблеми. частни, държавни фирми, страните. В течение на годините са придобили някакъв начин на процедиране и действие. Тоест, нужни са ни нови правила, за да уеднаквим нещата в Европа от една страна, но от друга да стимулираме растежа. Като докладчик в Сянка искам да изложа пред колегата Гагани най-важните от наша гледна точка моменти. Първо става въпрос за критериите, според които се възлагат обществени поръчки. От историческа гледна точка, т.е. исторически традиционно в държавите членките са свързани с най-низката цена, с други думи най ефтината, ефтината оферта получава поръчката. Междувременно, по този начин нещата се опоръчиха, защото вече не могат да се постигат целите на поръчката. От социална гледна точка – Е, по този начин се урязват права само и само, за да се реализират економии. Мисля, че е, най-удачната оферта не е най-ефтината. Не бива да залагаме цената като основен момент. На второ място – поръчките обикновено, много често става така, че дадено предприятие печели обществената поръчка, но я възлага на подизпълнител. Получава се понякога дълга верига, която трябва да се съкрати. Защото е важно отговорността да бъде у онзи, който получи обществената поръчка. Когато обърнем поглед назад, виждаме, че колкото повече се отдалечава една дейност от основния получател на обществената поръчка, толкова по-малко отговорност е поел съответният подизпълнител. Мисля, че всички звена по тази верига когато я има, трябва да споделят отговорността по-равно, а дължината на веригата трябва да се намали. Освен това, трябва да се създадат а, взаимовръзки между тази, тези директиви и директивата за командироване на лица, защото възлагането на обществени поръчки обхваща работници, често пъти работници, които работят в Европа, но са командировани от друга страна, за да изпълнят договора в Европа. Не смятам, не смятам, че раздробяването на поръчките ще ни доведе до целта Напротив, трябва да дадем възможност на малките и средни предприятия да участват в търгове. Обикновено те просто, им лип, на тях просто им липсва критичната маса, за да участват в търгове. Освен това да поговорим за санкциите. Предприятие, което нееднократно нарушава правилата, трябва да търпи строги санкции. Просто такова предприятие трябва да бъде лишено от право да участва в търгове, особено пък когато става въпрос за търгове за възлагане на обществени поръчки. Услугите трябва да се третират отделно от продуктите и стоките, просто защото става въпрос за съвсем различни работни процеси. Има още нещо, на което трябва да обърнем сериозно внимание. Трябва да гарантираме да няма неравнопоставеност между държавни и частни фирми. Държавната фирма не бива да бъде привилегирована, в сравнение с частната, нещо, което днес често се получава. Същевременно обаче държавните предприятия не бива да бъдат ощетявани. Затова трябва да бъдем много внимателни, когато формулираме разпоредбите на закона, за да няма ощетени, особено в отрасли, които са важни не само за економиката, а и за социал, социалната система и за благоденствието на европейските граждани. Има услуги, които не представляват особено економически интерес, обаче са жизнено важни за гражданите. Например, водоснабдяването. Това са сектори, за които трябва да има такова законодателство, което да гарантира, че няма да има ощетени. Освен това, колегата Гагани е, излага, изложи цял списък от, е, е, от теми, особено във връзка с определенето на граничните стойности, на праговете. трябва да помислим, например, за такъв критерий дали дейността, по която се възлага обществена поръчка, е основна дейност за кандидатстващата фирма или не. Във всички случаи трябва да се погрижим за равни условия, прозрачност и опазване на интересите на гражданите. Председателката, благодаря господин Кофарат и госпожа Лихтенбергер. doch äh, relativ intensive Diskussion im Rechtsausschuss auslöst. Не е очудващо, че толкова интензивно разискваме по тази тема в Комисията по правни въпроси. Първо, тя е свързана с много проблеми от правна гледна точка. Второ, става дума за поръчки на стойност милиарди. За това трябва и много активно да работим по темата. Аз вече съм работила по конкретни аспекти. Комисията по транспорт в миналия законодателен мандат взе решения във връзка с обществения транспорт. Излезе със становище, което бе разисквано много дълго в съвета. То обхващаше аспекти като железопътната инфраструктура, хипотезите, при които има повече от един оператор за дадена инфраструктура. Колегата Гаргани говори за италианския железопътен транспорт. Мога до днес 3 часа след обед да ви говоря за проблемите с Италия и други части на света, но няма да го направя. Много е важно да се отбележи, че ще имаме проблем да намерим решение, което да уреди всички области. Специфични са проблемите, например, на железопътния транспорт, тъй като се предоставят услуги от обществен интерес и от общ економически интерес този вид услуги се тълкува по различен начин от различните държави членки. Говорихме и за друг проблем, а именно за отговорността и кой следва да я понесе, когато се възлагат поръчки на поддоставчици, на подизпълнители. Този проблем засяга не само прозрачността, но и хипотези, при които, например, има 15 подизпълнители, 12 от които обявяват несъстоятелност по време на изпълнението на поръчката. Възникват такива ситуации в Европа и те водят до проблеми, когато не е ясно кой следва да понесе отговорността. Въпроса за най-ефтината оферта, за разлика от най-добрата, най-изгодната. Мога да ви дам много примери от Италия до Финландия с страни, в които публичните органи се опитват при обявяването на търг да вземат предвид допълнителни критерии. Тук трябва да се запитаме дали тези критерии са дискриминиращи, т.е. дали не се отдава предпочитание на определени доставчици. се противопоставила да се отнеме на публичните органи възможността, например при обявяването на обществени поръчки, възлагането на обществени поръчки за общественото хранене, например, да не обръщат внимание на происхода на месото или пък на това дали ще се използват биологични продукти или не за различните области могат да се заложат различни критерии. В Европа има редица инициативи, например за проверки, за наличието на детски труд, за това къде точно се произвеждат стоките и така нататък. Трябва да има възможност за използването на такива критерии, като обаче преди това се гарантира, че не се отдава предпочитание на един или друг изпълнител. Трябва също така при организирането на търгове за обществени поръчки да се вземе предвид сътрудничеството, взаимодействието между различните общини и региони. Така ще дадем възможност за регионално сътрудничество, което отчасти води до добри резултати. Решаващият въпрос е дали либерализирането е цел само по себе си. Отговорът ясно е не. То представлява средство за постигане на целта. Не можем да постигнем нещо само по силата на либерализирането. То не е нещо добро само по себе си. Наблюдава се, например, влушаване на качеството на почтенските услуги в цяла Европа, т.е. в тази област либерализирането не е довело до кой знае какви резултати като цяло, според мен, има значително влушаване на качеството на почтенските услуги, например в моята страна. Възлагането на подизпълнители, сътрудничеството на общините и спазването на недискриминиращи критерии. Това трябва да се гарантира, за да се гарантира и определено ниво на качество. За да се гарантира качеството, трябва да се залага също на най-добрата, а не на най-ефтината оферта. Благодаря. Ще дам думата на госпожа Тайн. И накрая господин Сперони. Ja, ich möchte mich hier gar nicht äh, generell... Благодаря. Сега не искам да правя пространно изказване, но искам да възразя на господин Гагани по отношение на това, че на неговото предложение да се извади от приложното поле на директивата пощенските почтенските услуги, защото те били достатъчно либерализирани. Има причини, разбира се, почтенския сектор да се разглежда като отделен, но не може да се говори изобщо за действителна либерализация на почтите. Сега, в моята страна вече има някои така частни оператори, но от структурна гледна точка те са толкова ощетени, че изобщо не може да се говори за конкурентоспособност при тях. Ето защо има влушаване на почтенските услуги и в Германия, госпожо Лихтенбергер, просто защото конкуренция няма. Бившите държавните, държавни предприятия продължават да са си държавни. Някакви дребни конкуренти се появяват на пазара, които обаче нямат равни шансове. За това смятам и в, по отношение на предприятията за общински услуги, търговете са изключително важни, защото там най-добре личи кой е предпочитан и кой не. Ако сериозно се отнасяме към вътрешния пазар, трябва да се провеждат повече, а не по-малко търгове. Председателката. Благодаря, господин Сперони. Благодаря. Първо една обща бележка. Обществените поръчки. И най-вече относно процедурите на възлагане на тези поръчки. Защото мисля, че това е част от нашата дискусия всъщност в момента. От моя администраторски опит заключавам, че наистина е много полезно да се вкара публичната администрация в рамките на тези процедури. Защото когато частните фирми имат нужда от нещо, те е, наистина приемат е, възможно най-ефтиното предложение и спазват е, доста по-хлабави изисквания, при възлагането на, на търговете, отколкото е, в е, обществените органи. И не знам дали наистина регулирането тук ще бъде полезно, защото трябва да се спази и субсидиарността. Докладчикът твърди, че би било полезно задължението за пряко плащане да се разшири до подизпълнителите, т.е за всички фирми, които ще бъдат подизпълнители. Сега не знам това доколко отговаря на принципа на субсидиарност. По-скоро, може би, държавите членки трябва да решат дали могат или не да прилагат това правило. От друга страна, не говорим за споровете. А много често възникват спорове – които забавят обществената поръчка. Защото онзи, който не е получил поръчката и не е станал изпълнител, има право на обжалване и това има две последици. От една страна, работата не започва, изпълнението не започва, защото възложителя изчаква окончателното решение и не действа. Чака евентуалното съдебно решение. Това съответно забавя цялата процедура. Същевременно обаче това и увеличава разходите, а пък никой не, не получава дължимото, няма възнаграждение. Това също отъжнява нещата и затова трябва да се измисли система, която да разграничи обществената поръчка от търговете, частните търгове, защото много често се налага да се чакат две или три години преди да излезе съдебно решение по възникнал спор. Например, говорим за почтенските услуги, но мисля, че не трябва да а, бъркаме нещата между търговете и свободата на, на конкуренция – аз не мисля, че една публична администрация трябва да организира обществена поръчка, за да може да изпраща кореспонденцията си. Това са напразно изхарчени пари. Като си има предвид, че държавата е разделена на, на ведомства, в крайна сметка ведомствата харчат милиони евро, за да изпращат огромната си кореспонденция. И ми се струва, че в случая не бихме спечелили нищо. Но когато става въпрос за енергетика, за, за петрол и за газ, тогава нашата свобода на действие би следвало да ни накара да въведем тези два сектора в директивата. Съществува монопол на инициативата, но нищо не ни пречи да променим предложението на комисията. Благодаря. Благодаря. 25 юни е крайният срок за внасяне на предложения за изменение и ще има такова малко изслушване. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Имаме цял списък от такива точки. Предстои ни да ги а, обр... обсъдим. Надявам се, че няма да проявя опр... прекалено оптимизъм, ако апелирам към вас да бъдете дисциплинирани, за да успеем. Сега сме на точка 54, казва председателката. Госпожо председател, Дайте ми все пак една минута, защото все пак трябва да е, отговоря на някои от бележките. 60 секунди искам. Пет изказали се имаше и това показва значението на въпроса. Само за една минута обаче, защото наистина ни чакат други точки и ще бъде много жалко, ако не успеем. Кани, wenn Sie една минута, да се aufbringen, да, точно това и казах. Просто защото наистина това е важен въпрос. И въпросът трябва да намери решение именно в комисията по правни въпроси, защото въпросите не са технически. Всъщност тези, които изглеждат технически, всъщност са въпроси по същество. Трябва да стана ясно, че има необходимост да няма уравняване надолу, да се избегне тази спирала на, на, на, на по-ефтината е, оферта. И трябва да се намесим, за да избегнем това явление всеки подиспълнител трябва да понесе отговорността си, именно чрез прякото заплащане от страна на възложителя. Но това означава една много дълга верига и съответно хората протестират. Например, италианските железници не успяват да решат проблемите с сигурността във влаковете и услугите във влаковете, защото наистина подиспълнителите, на които са доверили тази дейност, не си вършат работата продължават и текат процеси в продължение на две години. Затова тези въпроси трябва да се решат чрез е, изслушване и чрез по-прецизни е, предложения от моя страна. Благодаря. Гагани. Ох. Благодаря ви, господин Гагани. Благодаря ви и за краткостта. Сега, както започнах да ви казвам, преминаваме към Хакската конвенция за гражданско-правните аспекти на отвличанията на деца. Ева Лихтенберг има думата. Първо, а след това господата, госпожа Тайни, господин Сперон. Апке, übersehen habe. Bitte. Ja, благодаря. Последния път имахме кратък хиринг, кратко изслучване с, с представителка на Хакската конвенция. Тя подробно ни осведоми какви са причините и каква е практиката в това а, предложение. Всъщност особени проблеми няма. Може да се каже, че предложението е добро, въпреки че не дава генерално решение на проблема, просто ни се дава платформа за търсене на решения, защото става въпрос за често повтарящи се случаи и Хакската конвенция е важен лост за решаването им. Освен това, има няколко държави членки нови, които ще се присъединят, за които ние много отдавна настояваме да имаме обща платформа, защото иначе ни е трудно да намираме общи решения. Сега съвета, даже не и писмено, ами през хора, ни предаде, че биха желали Европейският парламент да не се произнася по въпроса, те ще ли да решат. Това не е било прерогатив на Европейския съюз. Първо настоявам такива неща, да, е, такава информация да постъпва от съвета в писмена и аргументирана форма. И ако трябва да не се произнасяме, искам да знам защо така изведнъж е, е решил съветът, че това не би, че е имало проблем с правомощията. На второ място, съдът, т.е. съветът, извинете, е наясно, че няма никакъв проблем с нашата подкрепа на е, членството на новопостъпващите държави. Просто Лисабонският договор постановява, че Европейският парламент е, има своята компетентност и не бива да правим обструкции. Извинете ме за политическото изказване, обаче наистина съм ядосана на съвета и неговата политика от две години и половина насам. Ето сега в случая се стига до излишно забавяне, а си, става въпрос за съдби, които можем да спасим или поне да насочим в положителна насока, ако побързаме. Има различни правни обяснения за това, кои фактори биха могли да играят роля. Първо, е, става въпрос за член 81.3 и член 218 на договора. А тук трябва да дефинираме, що е международен договор, какво, що е споделени правомощия, що е изключителни правомощия. Има различни правни становища, има становище от Лугано, в което се изясняват критериите, според които се определя дали става въпрос за международен договор. изясняват се и Изяснява се и въпросът за това дали компетентността е споделена или изключителна и какви ще са последствията, ако държавите не биха действали съвместно или всяка за себе си. Много настоявам правната служба да ни информира по тези въпроси в най-скоро време. А иначе настоявам да гласуваме колкото може по-скоро, защото ако включим държави, 8 държави, между които Марокко и Русия, с които много често имаме случаи, ще решим много проблемите, че настоявам следващия път да включим тези въпроси за гласуване на следващото заседание, като настоявам и за становище на правната служба. Вчера на изслушването с комисаря Рейдинг ясно беше казано, че комисията а, също има компетентност в това отношение. Председателката, давам думата на госпожа Тайл. Е, Напълно съм съгласна по същество с госпожа Лихтенбергер – няма обаче да залагам на политическия елемент. На лице е стълкновение на компетенции. На своята територия Европейският съюз естествено разполага с правомощия в тази област. Европейският съюз може да сключва споразумения с трети страни. но въпросът с тези споразумения все още не е изяснен, за това държавите членки изискаха правно становище. То ще бъде изготвено от нашата правна служба. Много важно е въпросните 8 държави, колкото се може по-бързо да се присъединят към Хакската конвенция. Всички държави членки на Хакската конференция трябва отделно да дават обяснения, да излизат с декларации и в момента, в който всички държави излязат с такава декларация, въпросните 8 държави могат да се присъединят. Към момента това е така. С декларация не са излезли само 27-те държави членки на Европейския съюз. Възниква принципен въпрос и мисля, че трябва да си отделим един-два месеца, за да му отговорим, тъй като той ще възниква всеки път, когато предстои присъединяването на трета страна. И аз самата, въпреки че съм юрист, не мога да дам окончателен отговор на този въпрос. Председателката, благодаря на госпожа Тайн. Господин Сперони явно не иска да вземе думата. Предлагам следното да последваме предложението на госпожа Лихтенбергер, да изискаме становище на правната служба до следващото ни заседание. Можем да се обърнем с въпрос по процедурата и към датското председателство, но не сега. Нека се запознаем с становището на правната служба и следващия път като имаме предвид това становище и когато и ще разполагаме с повече информация, ще вземем съответното решение. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Точка 47 рамкова програма за научни изследвания и иновации. Думата има господин Борис, нашия докладчик по становище. Госпожо Тайн, явно доста избързах. Виждам, че искате да вземете думата явно по предходната точка. Имате думата. Господин Лене вчера каза, че поред на номерата ще обсъдим точките от дневния ред от вчера. А всъщност не ги обсъдихме в последователността им от вчера. Благодаря ви. Но нека ви обърна внимание, че днес в началото на заседанието обявих една след друга въпросните точки от дневния ред. Казах, че ще ги обсъдим в края на днешното заседание. Поглеждам към часовника, виждам, че нямаме особено много време. Нека не си го губим в разисквания по процедурата. Ще помоля господин Борис да позволи на госпожа Тайн един вид да го предреди. Госпожа Викстрем. 10, 11, 12, 13 и 14. Това са точките, които трябва да обсъдим, като по 10, 11 и 12 са ми необходими само 30 секунди. Ако господин Борис и останалите нямат проблем, нека последваме вашето предложение, защото наистина нямаме време. Добре, тогава нека обсъдим точките в последователността, която предложи госпожа Викстрем. Нека погледна точно каква ще е последователността. Започваме с точка 10 и 11 и оттам нататък поред на номерата, като господин Борис ще вземе думата по-нататък. Сега давам думата на госпожа Викстрем госпожа Викстрем. Програмата за потребителите. Много високо оценявам целта, която е заложила комисията. Тя цели овластяване на потребителите, поставянето им в центъра на единния пазар. Предвижда се и система за установяване на недостатъци в действащите практики във всички държави членки. Важно е потребителите да могат с увереност да упражняват своите права съгласно законодателството на Европейския съюз. Важно е също, ако тези права се нарушават, те да имат възможност за съдебна защита. Приветствам предложенията в тази посока, както и предложенията за альтернативно уреждане на спорове. Внасям само някои малки промени, така че инициативи като уреждането на спорове онлайн да получат адекватно финансиране. Така ще са в умерен размер разходите за потребителите. Подчертавам също, че не бива да се вменява прекомерна административна тежест на МСП. Това бе всичко от мен. Благодаря. Благодаря, господин Свиевка. Иска думата. Заповядайте. Много ви благодаря. Както винаги ще бъда максимално кратък. Нашата политическа група изцяло подкрепя линията, предлагана от госпожа Викстра. Много сме доволни от нейния текст и ще продължим да работим в същата посока. Председателката, благодаря. Срокът е 8 май на обяд. Damit gebe ich das Wort jetzt an Frau Tein. Сега госпожа Тайн получава думата. Това са точки 11 и 12 от дневния ред, които ще разгледаме заедно. Става въпрос за е, надзор, правила за финансов надзор, вътрешна информация, манипулиране на пазар, наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация. Като се има предвид пазар, се намират, се разбира пазар на финансови продукти и финансови услуги, както и деривати. Да не, целта е да не остане нерегулиран продукт, включително и извън борсово търгуваните като регламентът отчита и развитието на новите технологии в своите предложения. Аз съм се съсредоточила върху правните и наказателно-правните аспекти, защото това е задачата на нашата комисия. Мисля, че и Цесилия прави същото по, време, по отношение на рейтинговите агенции. Сега започвам с директивата за наказателните санкции, за наказуемостта на юридически лица предлагам едно малко ограничение с оглед на държавите членки, които нямат такъв институт. Не можем от, европейския, от, от Европа да налагаме на държави членки конструкти, които не съществуват в тяхното право. Освен това, предвиждаме една разпоредба за спазване на изискването за избягване на двойна наказуемост, нещо, което е залекнало в някои конституции, но не на всички държави. Също така двойната наказуемост по два вида право трябва да бъде избягвана и съм, например, гражданско-правна санкция и административно-правна санкция. Освен... Uh, Наказуемостта за опитите за престъпление се споменават в, в предложението на комисията Малко е проблематично за мен това. Не мога да разбера как така от един опит ще се преследва престъпление. Комисията настоява да остане този нов институт. За мен беше важно компетентните прокурори и съдии следователи да получат инструменти в ръцете си, с които действително да могат да преследват престъпления, защото тъй като така критиките, които се отправяха към, този регла... към тази директива, бяха, че борави с много неясни понятия. Що се отнася до регламента, ще изразя съмнение дали предлаганите санкции са пропорционални и именно за това предлагам да се направи оценка. Например, дали са съобразени санкциите с даденост, реалностите в политиката за борба с измененията на климата. Не виждам, не смятам, че са оправдани тези санкции, които се предвиждат. Освен това, предвиждам изключения за по-малките институти първоначално се предвиждаше всички банкови институти, от най-голямата банка до най-малкия филиал, да предвидят гаранции за избягване на злоупотреби по отношение на всеки един продукт или услуга, а трябва да се има предвид, че има филиали, в които ня... половината услуги не се предлагат. Освен това предвиждам праговата стойност, която се пред... от която нагоре трябва да се оповестяват сделките. Аз предлагам тези прагове да бъде, бъдат адаптирани към условията в държавите членки защото в крайна сметка на борсата във Франкфурт и Хамбург се сключват едни сделки. а в малка, държ, малки държави членки може да има сделки за 20 000 евро и това да се смята за а, сериозна сделка. Оповестяването на нарушителите е, трябва да се въведе само в държавите членки, които вече имат този институт в правната си система, а, не да се налагат наново. И по отношение на паричните глоби също предлагам да се предвиди горна граница, за да можем да е, отчетем особеностите на законодателствата на държавите членки и а, винаги един и същи проблем а, възниква. Беше, въз, беше предвиден акт за изпълнение. Аз, разбира се, предлагам да е делегиран акт. Така, а, стана ясно и от дискусията вчера с госпожа Рединг, че трябва да внимаваме в това отношение – но ние смятаме, че комисията в своите предложения наистина предвижда прекалено много делегирани актове. Благодаря, госпожо Тайл. Аз също искам да взема думата. Паз... Манипулациите на пазара и а, злоупотребата с вътрешна информация не са дребни престъпления, за това е много положително предложението на комисията особено за директивата и това, което вие казахте, госпожо Тайн, и за забраната на двойната наказуемост, според мен, трябва да разгледаме нещата по-задълбочено. За да... Разбира се, че има различни законодателства в държавите, а за наказуемостта на юридическите лица Европейският парламент би трябвало да излъчи ясно послание и да настоява за обща наказуемост на юридическите лица. Изобщо. Тъй като времето напредва, няма да говоря за всички аспекти. Мисля, че това може да стане и в двустранен разговор, но това, което казахте за делегирания акт, подкрепям вашето предложение делегираният акт да бъде, е, така да се каже, променен. Защото тук става дума за прозрачност и задължения за оповестяване, тъй че Европейският парламент е длъжен да предприеме всичко, което е възможно, за да няма пазарни манипулации. Толкова ще кажа само. Разбира се, че имам да кажа още страшно много неща, но виждам, че никой друг не иска думата. За това само ще съобщя срокът за предложенията за изменение. Това е 9 май. С това приключваме и тези точки от дневния ред. И сега вече давам думата на господин Борис. Е, справа, на която е, дискут... Темата, която обсъждаме, касае нашето становище за конкурс което ще представим на Комисията по промишленост и енергетика. Това е становище по мащабни хоризонтални програми в рамката на осмата рамкова програма. Направихме обстоен анализ. Ще отделим внимание, разбира се, само на етичния аспект. Бяха изказани три различни становища. Или бяха очертани по-точно три проблема. Ще се спра върху най-лесния от тях. Хоризонт 2020 и Евратом. Това, което се предлага тук, не е в съзвучие с договорите. Имам предвид 5 годишния срок за Евратом. Нямаме обаче особени прерогативи да изразим становище по този въпрос. по отношение на регламента и свързаните с него етични въпроси, като например сигурността на атом, ядрената енергия. Бих предложил да дадем положителна оценка. Има и още един въпрос, свързан със становище на нашата комисия във връзка с решение на съвета за индивидуалните програми за прилагане на Хоризонт 2020. Нашето становище касае въпроси по същество във връзка с тези програми. Хоризонт 2020 е разделен на 4 тематични цикъла. Uratomu kwestii, kwestii bezpieczeństwa jądrowego. Е, co do kwestii Четвъртият цикъл касае Евратом и най-вече сигурността на ядрената енергия. За първи път Хоризонт 2020 отчита и предизвикателствата, пред които е изправено обществото. Например, научни изследвания, които са относими към цялото общество, Става дума за научни изследвания, които се извършват на ниво Европейски съюз и са голямо предизвикателство, в това число и от финансова гледна точка. Имам предвид научни проекти, като например докторски дисертации или разработки в областта на европейското законодателство. На какво становище можем да застанем, какво можем да предложим? Ние тук в комисията можем да изискаме да се постави акцент върху определени области, като например европейското законодателство. В регламента се предвижда също така във всички разпоредби да се отчитат и етични въпроси. Например, етичния аспект на научно-изследователската дейност. Сега ще се спра върху един регламент. Które dotyczyły przygotowania poprzedniego, siódmego e, ramowego e, programu Става дума за конкретен въпрос, за спор по рамковата програма. Имам предвид етичния аспект на научно-изследователската дейност в областта на стволовите клетки. Не се предвижда забрана, но Европейската комисия е приела специална разпоредба, Поела е ангажимент, според който не препоръчва резултатите от да се признават, извинете, резултатите от научни изследвания, при които са били унищожени ембрионални клетки. Има промени в обстановката. Съдът на Европейския съюз бе сезиран от Greenpeace. Съгласно решението на съда, не бива да се издават патенти за резултати от научни изследвания, при които са били използвани стволови клетки. Положението към момента е следното. Ако няма пряка за... Извинете, няма пряка забрана, изрична забрана за финансирането на подобни научни изследвания. Но няма възможност и резултатите от тях да се патентоват. Това означава, че трябва още веднъж да се обсъди въпросът. Може би трябва да се наложи и изрична забрана върху извършването на научни изследвания за целта, на които се използват или унищожават стволови клетки. Трябва още веднъж по-подробно да се запознаем с решението на съда. Въпросът за възможностите за патентоване е свързан и с закрилата на стволовите клетки. Трябва да се вземе предвид дали... Пара, е, дали са били оплодени или не. Трябва да се направи разлика между оплодени и неоплодени. В никакъв случай не искаме да препятстваме научно-изследователската дейност, включително и такава, която използва стволови клетки. Има възможности за новаторски научни изследвания – с използване на стволови клетки. Не е задължително за научни изследвания да се използват оплодени стволови клетки. Има и альтернативи. Могат да се използват стволови клетки, които не са били извлечени от ембрион. В някои държави членки научно-изследователската дейност с такива стволови клетки се преследва по наказателното право. И ако подобни изследвания се финансират с европейски средства, то това може да има последици, които далеч излизат извън невъзможността за патентоване. Може учените, които се занимават с такива изследвания, дори да бъдат преследвани по наказателното право. Ако не бъде наложена забрана върху използването на стволови клетки за научно-изследователска дейност, трябва да се опитаме да изясним правния аспект. Трябва да вземем предвид всички аргументи. Не става дума за това да се препятства научно-изследователската дейност, но ако Смятаме, че може да се извършват научни изследвания с стволови клетки, които не са извлечени от ембриони, то трябва да проучим тази възможност. Благодаря ви. Благодаря на господин Борис. Преди да дам думата на госпожа Тайни, на госпожа Лихтенбергер, нека ви припомня, че времето тече. Ще дам думата на госпожа Лихтенбергер и госпожа Тайн, но ще ми трябват и още няколко минути, за да определя сроковете за всяко становище, което не можахме да обсъдим. Съжалявам, че не можах да дам думата на господин Цвевка, за да ни осведоми за Брюксел едно. Госпожа Тайн. Сега, разбира се, в последния момент няма да започвам ети... дискусия на етични теми. Просто искам да споделя позицията си. Не може неща, които са забранени в държавите членки, да бъдат финансирани от Европейския съюз а, и да караме едни държави, които са нетни платци, да нарушават собствените си конституции. Така че подкрепям подхода на докладчика. Ако някой иска да му се финансира такова изследване, да си намери на, начин. Има други пътища и трети държави и така нататък. В никакъв случай Европейския съюз не бива да финансира забранени неща. Благодаря. Госпожа Лихтенбергер. Мисля, че докладчикът спомена, че има решения на Съда на Европейския съюз. Такива решения са задължителни за нас. И е, трябва да, да уважаваме такова едно разделение на властите. Естествено, че при е, планирането на финансово подпомагане трябва да отчитаме такива моменти, а етичните въпроси са изключително важни. Тъй, че всички тези съображения, които бяха изложени, трябва да бъдат записани ясно, за да знаем защо сме задължени, се чувстваме задължени да правим едно, а не друго. Няма нужда да подхващаме дискусия за стволовите клетки, това е нещо съвсем друго. Ние разглеждаме юридическата страна. Председателката сега господин Свиевка. Благодаря. Съвсем накратко. Въпросите са много важни. Но съществува и въпросът за това, че Европейският съюз не може да финансира изследвания, които в крайна сметка не могат да се патентоват. Председателката, благодаря за всички изказвания. С надежда очакваме вашето становище, господин Борис. Сега накрая за становищата, които не можахме да обсъдим поради липса на време, ще съобщя само сроковете за внасяне на изменени. Първо, моето становище за 20-те основни въпроси е, на европейските граждани. 27 април е крайният срок. Е, това становище не се очерта като особено спорно Срокът е кратък, но доколкото знам всички са предварително информирани, няма спорни въпроси. И така, приключваме. Много съжалявам, че не можахме да обсъдим Брюксел 1 и да изчакаме вашия доклад. Искам да благодаря на всички, които проявиха търпение и издържаха до края. Благодаря и на преводачите. А следващото заседание ще бъде на 30 и 31 май. Госпожо Лихтенбергер, кратък въпрос. Възможно ли е краткия доклад за Брюксел 1 да ни бъде предоставен в писмена форма? Тъй като поради липса на време не можах да участвам в триалога. Разбира се, че ме интересува живо а, информацията. Ако можете писменно, поне на координаторите да я изпратите. Преди да дам думата на господин Свиевка, искам да помоля преводачите да останат още 2-3 минути. <laughs> Господин Свиевка има думата. Може би е, можете да представите някаква супер малка версия на това, което а, имахте предвид да ни кажете, защото все пак темата е много важна. Dziękuję bardzo pani Речевище, Rzeczywiście бъде най-лепи, kiedy я представя państwu. Благодаря, госпожо председател. Естествено, че щеше да бъде най-добре да изпратя на вас и на координаторите писмена информация за дейността. Тя се развива с правилна посока. Може би нямаме достатъчно успехи още, но съветът се доближава към нашата гледна точка. Това е добра новина. През май ще има два съвета Корепер и на тях ще се вземе решение за окончателната форма на текста, след което ще можем да продължим официалния триалог. Председателката, благодаря на господин Свиевка за това телеграмно представяне. Надявам се, че и за в бъдеще ще работим все така добре с вас. Желая на всички хубав следобед.